Uh, dear colleagues, I think we have to start the meeting because we are really losing precious time. Драги колеги, моля заемете местата си. Имаме много натоварена програма. Искам да започнем изслушването по законодателния пакет за кохезионната политика. Ще започнем с двами, двама колеги, които представляват изследователската общност. Най-напред ще изслушаме професор Бахлер и, проф... и Карлос Мендес от European Policy Research Center – може би ги помните от изслушването ни през октомври. Ще ги слушаме тях. След това главният економист Фабиан Сулек от European Policy Center. И след това две другите експерти. И ще помоля Джон да вземе думата с, заедно с Карлос Мендес и да представи вариантите за кохезионната политика след 2013 година. Бихме искали да ви слушаме два часа, но разполагаме с много малко време. И затова ще ви помоля не повече от 15 минути. Благодаря много за поканата да участвам в тази дискусия. Аз и моя колега Карлос Мендес сме от European Policy Research Center в университета Strathclyde, Глазго. Задачата ни е да анализираме всички аспекти на законодателния аспект, да формулираме препоръки на парламента. Днес ще се съсредоточим върху въпросите, свързани с стратегическата последователност и упростяването. Проучването не е пълно, но искаме да ви дадем предварителна представа за препоръките, които ще направим. Имаме Подготвили сме слайдове, които мисля, че сме предоставили предварително. Сигурно ще ги покажат на екрана. Докато чакаме, искам да ви кажа, че целта на проучването е критическа оцен... критична оценка на проекто пакета предложен от комисията и възоснова на някои бюджетни модели. Отдела, доклада ни е разделен на 6 части териториално измерение, цели на политиката, стратегическа последователност и програмиране, рамка на изпълнението, упростяване и осигуряване. Във всяка от тези части ние излагаме законодателните предложения, оценката, която даваме, както и някои проблеми и препоръки. Започвам с архитектурата. Слайдовете все още не са на екрана, но ще продължим. разделението, разпределението на бюджетните кредити за следващия период в сравнение с периода 2007-2013 година. Това е нещо, което ви е познато, що се отнася до основните промени. По въпроса за разпределението на финансовите средства в доклада ние прекартирахме както последиците от предложението, така и за разпределението за финансирането. Основният проблем, към който искаме да привлечем внимание, е колебливостта и ненадежда и промяната в данните. Ние сме използвали за основа статистическите данни от 2011 година, където се вижда данните за БВП за периода 2000 2006-2011 година, разполагаме с нови данни. Там виждаме сериозни различия, тъй като там са дадени данните за БВП за 2009 година. Настъпили са някои сериозни промени относно е, eligibility или отговаряне на условията. Има 8 нови региона, които имат статут на регион в преход. Обединеното кралство Испания и Гърция, които преди това отговаряха на условията за статут за по-развити региони. И два региона са станали по-развити региони, Мазовецки в Полша и Галиция ще ви, за да ви дам пример за сериозните промени в данните за някои региони, Централна Гърция има 98% от средното за Европейския съюз 2006-2008. Това спада до 96% възоснова на данните 2007-2009. И така, първият проблем и потенциално предложение е комисията да обърне внимание на евентуалните варианти с оглед на проблемите за колебливостта и несигурността на данните. Например, средносрочен преглед на условията, на спазването на условията и как да бъдат посрещнати предизвикателствата. Мисля, че гледайки данните, ние си задаваме някои въпроси, свързани с начина по който финансирането на някои региони за конвергенция се използва като основа за сравнение. Тоест, е, бившите, спазването на условията в миналото се използва като основа за отпускане на финансиране, вместо да се използват потребностите. Има някои области, които не са много ясни в предложението на комисията, като например критериите за отпускане на средства, предложения за структурата на бюджета и за въздействието, което това би имало върху отделните страни. Също така и предложенията за определене на таван и за неблагоприятното въздействие на определенето на таваните. И така, ние хвърляме светлина върху някои проблеми, свързани с спазването на условията и разпределението на средствата. Що се отнася до средствата, до целите, извинявайте, виждаме, има последователност на стратегическо ниво в целите. Териториалната кохезия е включена, но и имаме някои въпроси за дефиницията. Има промяна в акцента върху стратегията 2020 и също така архитектурата е променена и се разделя на две цели. Мисля, че проблем тук е липсата на яснота по целите. Особено запазващото се напрежение между целите на Европа 2020 и целите на кохезионната политика – предлагаме да се добави нов член към разпоредбите, за да е ясно какви са първостепените и второстепените цели. Също така това може да се доуточни в член 2 при дефинициите. Един по-общ въпрос, който си задаваме, е свързан с различното използване на изрази като мисия, цели, задачи. Mission, objectives и tasks. Мисля, че трябва да се това трябва да се изясни. Друг важен въпрос, свързан с ефективността и резултата на фондовете, е, са свързани с териториалното измерение. Това е казано по-експлицитно в проект проекто регламента, особено въз, при в, тогава, когато се говори за местния дневен ред. Устойчивото градско развитие, според нас, е положителен елемент, но се притесняваме от е, прескриптивният елемент и на някои предложения и подхода отдолу нагоре. Също така и някои въпроси свързани с капацитета. Смятаме, че трябва да има повече акцент върху факултативното използване на териториалните инструменти, стига държавите членки да са предоставили съответната аргументация. Смятаме, че има обхват, има място за повече гъвкавост по тематичната концентрация и също така гъвкавост по списъкът с градовете, но мисля, че някои от тези въпроси бяха повдигнати от Николас Мартин вчера. Задаваме и въпрос за нивото на административния капацитет, който трябва да съществува за местно развитие, основано на общностите, възоснова на предишен опит от подобни инициативи смятаме, че акцента трябва да бъде върху предварителната оценка на договорите за партньорство, за да сме сигури, че нали, съществуващият капацитет, че е, необходимият капацитет е на лице. Обръщаме внимание обаче върху загубата на стратегически подход към териториалното развитие в следващия период. Ние предлагаме няколко начина това да се подсили, например посредством повече акцент върху CSF или общата стратегическа рамка и също така конкретен раздел върху териториалното измерение в анекса, в който се описва как може това да бъде отчетено в различните тематични цели. След това, това може да послужи като основа за договорите за партньорства по въпроси за териториално развитие. Например, да се покаже как използват кохезионната политика за използване на териториалния потенциал – и как използват териториалното сближаване. И на последно място има някои важни предложения за териториалното сътрудничество. Смятаме, че това е важно, за да се осигури повече последователност в териториалното сътрудничество. Смятаме, че за програмите за териториално сътрудничество би било проблематично да спазят очакваната степен на тематична концентрация си смятаме, че трябва да има повече гъвкавост. Или като се увеличи броят на приоритетите, или пък ако приоритетите като за приоритетите се определи определен процент, т.е. 35%. Също така може да се състави териториален меморандум за разбирателство между държавите членки, в който се излагат приоритетните области за сътрудничество и се отчитат съответните макрорегиони. Сега ще дам думата на колегата Карлос Мендес, който ще говори за останалите въпроси. Благодаря стратегическо сближаване и програмиране. В предишния доклад засегнахме всички тези въпроси, но освен териториалните, които бяха засегнати, и важно е, че документа следва да бъде и одобрен. Съгласни сме с е, изказаното становище от парламента, държавите членки, а именно, че съвета и Европейския парламент имат е, нормотворческа роля, а другите комитети е, ще участват в е, консултативния процес, т.е. като делегиран акт ще бъде тяхното участие. По отношение партньорските договори има споразумение относно оперативните програми. Първо, Измерението териториално сближаване и целите му трябва да бъдат ясно отразени в съдържанието на тези документи. Не непременно това ще бъде ясно само ако се прочете проекто регламента. Териториалното измерение вече бе засегнато, но що се отнася до интегрираната страна, проблемът е наистина да се позволи интегриран комплексен подход – не само допълняемост, а пълна интеграция и синергии, програми с много фондове. Идеята вече е заложена факултативно. А сега фондовете Кохизионния, регионално развитие и СФЕ също са в фокуса на вниманието. Важно е програмата да обхваща всички фондове, поне на национално ниво, да има кръстосено финансиране. По въпроса за 5% разбираме, че има тук осложнения за кръстосеното финансиране. Държавите членки могат да вземат доброволно решение дали искат да заложат по-високи прагове. Има известно липса на е, системност и последователност по отношение инвестиционните приоритети и социалния фонд. Това не е възможно в другите фондове. По е, останалите проблеми е, вероятно това не е силен приоритет за парламента, защото съветът със сигурност ще разреши някои от тези проблеми. Но основните съображения и въпроси са свързани с програмите, партньорските е, договори, те не трябва да се припокриват и обхвата на решението на съвета не е прекалено, на комисията не е прекалено широко, т.е. трябва да се запазят рамките, националните референтни рамки, а също така да може да се дефинират е, стратегии. По отношение на тематичните е, концентрации – всички са съгласни с тези е, концентрации по принцип, а същевременно държавите, членки, регионите, Европейския парламент се противопоставят поне за сега на предложението на това заделяне на финансирането. Е, необходимо е да се обоснови увеличаването на концентрацията в програмите и по е, предварителните оценки. Това е изключително важно за сегашния период, за да може в крайна сметка да се натрупа критическа маса. Същия принцип се прилага и към Европейския социален фонд. Вместо да се създават едни изкуствени предварителни цели, трябва да се определят целите въз основа на потребностите по места, капацитета за освояване и вече комисията, държавите членки и регионите трябва да участват. Това не означава, че СФН не трябва да се увеличи трябва да е, има ясна обосновка от всяка държава членка и всеки регион за това. По отношение рамката за изпълнение и условията за обвързване, вече в предишния доклад е, стигнахме до заключение, че е, общите условия за обвързване трябва да са свързани с е, съответствие с останалите европейски политики, а също така макроекономическите условия, обвързаните с тях изисквания също трябва да бъдат разгледани. По същия начин стоят нещата и с Европейския фонд за регионално развитие. Там има една конституционна правна рамка, ако мога така да кажа, различна от кохезионния фонд. Има 93 ясно свързани критерии към кохезионния фонд с определени критерии, но не така стоят нещата с СФ и с Европейския фонд за регионално развитие. Основен проблем е че не трябва да се превърне в резерв за а, поемане на средства. Необходимо е да се отчитат е, показатели, които не са финансови, може би дори не се и основават на изпълнението. Необходимо е да бъдат раз, разработени. Разбира се, миналата седмица имаше и заседание, свързано с участието на Сметната палата по отношение разработване на надежна методология. Ние подкрепяме а, предварителната а, условност и общите показатели. Зная, че тук има дебат, между другото, дали то, е, те трябва да попаднат в регламента или в някакъв друг документ но за нас най-важното е да се постигне договорност относно тях в началото на периода, а не в или след него. Така че в крайна сметка да няма разлика между е, показателите и резултатите в изпълнението на Европейския регионален фонд. Трябва да е ясно какви са показателите за резултатите. Често има объркване по отношение на управляващите органи. Това се вижда и в докладите за изпълнение. Добре е да се започне с ясна документация, в която много точно да бъде уточнен както показателите, така и различните структури за фондовете. Трябва да има максимална достъпност по отношение оценяване на фондовете, но нещо конкретно ще спомена по-късно по отношение на комисията. Капацитета. Това е нещо много важно и се е, приветства. Нужни са жалони, които да бъдат е, е, установени, за да може да се измерва капацитета. Плановете за съвместни действия, те са от изключително голямо значение, което трябва да се учите през бъдещия период, когато програмите ще бъдат големи и ще обхващат всички фондове. Една област, която има все още пропуск, според нас, е отчетността. Много слушаме за дебат на високо политическо ниво – в доклада е по сближаване съответните е, законодателни е, предложения в следващия доклад, но някакси се мълчи по този въпрос. Ние искаме да има рамка за отчетност на общностно ниво с годишно отчитане от комисията пред парламента, също някаква форма на годишен отчет на изпълнението, годишен дебат в съвета може би не непременно да се разработват специални групи в съвета, но да има партньорски проверки на високо ниво, в където да се докладва изпълнението, политиката на сближаване. Нещо подобно и на съществуващата форма на отчетност, която съществуваше в досегашния период. И и от изключително голямо значение докладите по изпълнение от страна на комисията, от страна на изпълнение на програмата, винаги вниманието да бъде на, върху резултатите, не непременно освояването на а, средствата. Така че да се включи един такъв а, дял в доклада на комисията относно изпълнението, той да бъде ежегодно отчитане на изпълнението и е, естествено, знаем, че съществуват сега доклади, одитни, контролни от страна на комисията. Това са годишни отчети, но бих бихме искали да се запази този период, а не да повтаряме с е, това, което предлагаме съществуващите доклади. Това, което искаме да се добави е отчетност относно и изпълнението, относно постигнатите резултати. Предложението всъщност се прави именно в този насока. По-настоящем обаче, като че ли идеята е само вниманието да бъде насочено към финансовото освояване на средствата. Необходимо е да има минимални стандарти в регламента, да има модул за комисията и всичко това трябва да бъде публикувано в пълен вид до месец юни следващата година. Не само да има а, резюме, а действително да бъде публикуван целият доклад относно изпълнението. И на последният е, екран, който виждате сега за упростяване и гарантиране на качеството. Много предложения се правят от комисията в тази насока. Времето изтича, но а, искам да се спра на това, че оценката е а, систематичен преглед на предложенията Комисията направи свое проучване, направи се оценка на разходите за реформата. Според нас е, трябва да бъде подложено на дискутиране максимално с кратък срок е, това проучване от страна и на парламента, както и електронното управление трябва да бъде обсъдено, за да може в крайна сметка да се стигне до упростяване а, е, в името и в интерес на а, бенефициерите, на управляващите органи. А освен това, опростяването трябва да бъде ключов елемент от рамката за отчетност на изпълнението и разбира се да има последващи проучвания от страна на комисията и Европейския парламент относно резултатите. Трябва да се извършва периодичен мониторинг и да се докладва пред парламента. Благодаря. Председателката, благодаря. Сега ще дадем думата на господин Фабиан Цулек и наистина брутално ще ви прекъсвам след 10 минути. Um, Благодаря. Чакам да се покажат слайдовете. Много е трудно човека да говори след толкова изчерпателно представяне на всички области. Аз ще се опитам да се спра на стратегическата насока на предложението, така както я виждам аз. Аз работя за European Policy Center. Това е мозъчен тръст. Ние представляваме само своите собствени възгледи, но ние работим с Комитета на регионите по следващата многогодишна финансова рамка. Публикували сме множество доклади, които ще цитирам в изложението си. Можете да ги намерите на нашия вебсайт. Е, тук съм записал е последния доклад, е, който обръща конкретно внимание на упростяването. Няколко думи и за насоките на политиката на сближаване. Общо взето съм съгласен с общите цели. Записал съм ги. Постигане на стратегическите цели Европа 2020, подход ориентиран към резултатите, интегриран подход, упростяване, упростено използване на средствата. Опасността е не състои не в това, което казваме, а как го прилагаме на практика. Е, има опит от предишни многодишни финансови рамки, политики за сближаване и тогава се използваха горе-долу същите думи, но резултатите не винаги съответстваха на очакванията. И сега, тук трябва да подчертаем следното. И е, имаме в програмите се запазват компромиси, е, противоречия. Това е неизбежно. Винаги трябва да се направи избор между това, което е по-важно и което е по-малко важно. -малко важно. Също така има ясна стратегическа цел за това какво искаме да постигнем със средствата. Те не могат да постигнат абсолютно всичко. Това води до определено противоречие. И така ще се опитам съвсем накратко някои от тези противоречи. Първо, колко регионална да е регионалната политика? Ясно е, че това е много важен аспект, а именно по последователност по отношение на стратегията 2020. Има обаче и конкретни цели. Договорите за партньорство е едно нововведение. Не, се, не е ясно дали става дума за подход отгоре надолу или отдолу нагоре. Мисля, че се води дискусия за това как ще се договарят и има различия между държавите членки, което може да доведе до проблеми в последствие. Ако Вярно, че в тези договори за партньорство е заложен ориентираността към резултатите, но когато се прилагат на практика, могат да възникнат проблеми. Сега, когато говорим за тематична концентрация, не можем да не си дадем въпроса, ако целта на договорите за партньорство е да постигнат изпълнение на целите, може би те трябва да са единственият инструмент, който да постига тази цел. Акцента е добър, но да не забравяме и логиката на интелигентната специализация. Регионите сами трябва да решат в какви области искат да инвестират. Така че тематичната концентрация не е приложима във всички случаи. С, с но, новото економическо управление влияе върху разработването на политиката. Е, подходът отдолу нагоре ли или отгоре надолу? One of those. I think in terms of Що се отнася до упростяването, не искам да навлизам в твърде много подробности, но винаги е, са се правили опити за упростяване на програмите. Големият проблем е винаги в изпълнението. Изпълнението винаги е, води е, до опите да се направи всичко не винаги е ясно кое е допустимо по правилата за конкуренция, в резултат на което повече прилагат се повече правила, отколкото е необходимо. И в бъдеще има възможност в хода на преговорите да бъде предприят подход, който да се стреми да избягва рисковете. Т.е. вместо да се взима минимален подход към правилата да се използва максимален, за да, е, защото се смята, че ако прекалиш със спазването, ще те критикуват по-малко, ако не спазваш достатъчно. Възниква и въпроса за това как, е, какъв е подхода ни към различните региони. Има различна тематична концентрация, финансирането е различно но има и различия в един по-отрицателен смисъл, нещо, което не винаги отчитаме. Има региони, които не са в състояние, нямат капацитета да получат достъп до финансирането. Има региони, които определено ще полагат усилия за достъп до новаторските финансови инструменти. Много е трудно да се да разберем как ще постигнат това регионите, ако нямат високо развит административен капацитет. Също така възниква проблема, свързан с това, че разработваме една и съща система за региони, където резултатите са добри и за региони, в които има повече трудности. И мисля, че е, подхода трябва да бъде индивидуализиран. Възниква въпросът моркови или Туяги? Е, винаги има опасност, когато става дума за пари, да се предприеме подхода на контролния е, списък. Да правиш само това, което е необходимо, за да получиш финансирането и да се предприеме едно максимално административно поведение. Възниква и въпроса за това кой дава добри резултати. Дори ако резултатите на региона са добри, възможно е да има пречка, идваща от това, което се случва в държавите членки. Мисля, че другият сериозен въпрос, който не сме повдигнали, е въздействието на кризата и по-конкретно на кризата в еврото. В Европа има големи различия и това е една от основните причини, поради които има една тенденция за продължаваща криза в еврозоната. Мисля, че трябва да преосмислим как ще изразходваме финансирането. Ако кризата приключи от 2013 година, това вече няма да бъде необходимо. Ако обаче става дума за една структурна и продължаваща криза, трябва да положим повече усилия, за да отговорим на въпроса какво трябва да направим. Какви да са критериите? БВП на глава от населението, различие в конкурентоспособността, дългосрочни економически перспективи принципите, които са разработени в кохезионното финансиране, дали са подходящи? Можем ли да очакваме едни и същи правила за обвързаност ще въжат в тези региони? И кое да подкрепяме? Механизми за трансфер, кохезия в подкрепа на паричния съюз. Остави, остават ми 30 секунди за това. Ще кажа, че много от мерките вървят в правилната посока и има новаторски елементи в предложенията, но има и една засилваща се тенденция за подход от горе надолу. Това означава, че въздействията на промените не са ясни всичко ще зависи от изпълнението, упростяването на хартия не означава упростяване на практика. Виждали сме това в миналото. Е, настъпиха много промени, промените създават несигурността и е, мисля, че трябва да се поставя силен акцент върху минимално спазване, а не максимално. Както казах вече, ние не сме променили акцента си. Стратегическата посока на фонда остава непроменена, няма промяна в парадигмата. И в заключение, трудно е да определим истинското въздействие на мерките. Според мен те са положителни, но не са достатъчни. Има, остава много, което да се доизясни. Трябва да се поработи върху детайлите. Как ще изглежда нещата на практика? Какви ще бъдат различията между отделните държави? И накрая, също има ли, има ли капацитет на ниво Европейски съюз, за да се изпълнят на практика нещата, особено в регионите, които нямат необходимия капацитет? Благодаря много. Веднага преминаваме към следващият оратор, господин Маркус Трилинка от Банклоч Network. Имате 10 минути. Благодаря, госпожо председател. Добър ден на всички. Благодаря за предоставената ми възможност днес да говоря относно показатели за резултатност. Вече стана дума за това господин Олбрихт също засегна въпроса по отношение законодателното предложение, така че днес позволете да се спра отново на тези показатели, как биха изглеждали те съобразно предложението на комисията, как биха могли да влязат в изпълнение в рамката. Имам също една презентация, която съм подготвил и бих желал да ви я покажа. Започваме от основното. Концентрацията на фондовете, опростяването по посока на изпълнение и резултатите. Всичко това изисква нов механизъм, който все още не е видим в законодателния проект. Има становището на сметната палата. Надявам се, че ще можете да го видите на екрана. И така по въпроса. Как насоката към резултатите влиза в законодателния проект? Сметната палата в своето становище заявява, че сегашното предложение все още прекалено много залага на входа, на влаганото в програмите и насоката е към изпълнение на правилата, а не върху изпълнението. А е необходимо да има една подчинителна система, която даде възможност наистина да има акцент върху резултатността и се посочват въпроса, посочва въпроса, свързан с показателите за резултатите. Приложението към общия регламент е, има искане за подобни показатели за резултати, които ще могат да дадат възможност да се следи напредъка и постижението на целите. Ще има формални изисквания по отношение на всяка програма, всяка тематична цел и приоритет. И следва да се предоставя информация как фондовете допринасят за благосостоянието на хората в рамките на разработваната политика. Каква следва да бъде целта? на тези показатели. Говорим за целите, целеполагането. Нужно е, разбира се, да има показател, който да ми казва докъде съм стигнал по отношение постигане на заложените цели. Трябва да бъде свързан с целите на Европа 2020, например. Дали ще бъдат енергийни, дали ще бъдат целите в областта на а, нормите, дали ще бъдат в а, областта на а, сближаването, няма значение. На второ място, необходимо е да има показатели, които да отчитат напредъка към изпълнение на целта. И това също трябва да бъде оповестено по някакъв начин. А на последно място, разбира се, трябва да можем и да оценяваме дали са постигнати заложените цели. Общите показатели, сега залегнали в регламента, основно са под формата на онова, което комисията нарича показатели за крайните постижения. Брой на предприятия с безвъзмежно финансиране, предприятия с финансиране и така нататък. И предложените общи показатели, както виждате, не, не дават никаква връзка по отношение заложените цели по Европа 2020, например. Нито пък предоставят по-задълбочена информация относно качеството на целите. Много често те са просто описателни по своя характер. С други думи, за докладването, отчетността, за наблюдението. Става въпрос за процент освояване, например, на фондове, какво можем да очакваме, да прочетем в средносрочните отчети. И това е много добър пример, който може да бъде даден, между другото, национално ниво. А на регионално ниво се използват доста по-сложни показатели – Имаме и пример от Словакия в тази насока. Какво се предлага? Набор показатели за устойчиво развитие във връзка с тематичните цели. Това, разбира се, не е изчерпателен пример, но трябва да кажа, че всички показатели, които са записани тук, са налични, поне на национално ниво, в Евростат и тук мога да кажа, че е, дела, който посочваме, е много малък в сравнение с е, е, целия списък на показатели. Те са насочени към иновации, технологично развитие, към пазарите и, а, и залагат анализ за използване, например, енергия от предприятията, какъв е отпечатък, какво е изпълнението на политиката в областта на климата. Разполагаме с показатели, които ни показват данни за енергоемкостта, например, за различни възможности, които дават информация на, а, относно това колко конкурентно способна е нашата економика. Например, а, какви са а, парниковите а, газове по отделни отрасли. По-нататък възобновяемите енергоисточници и техния дял а, по отношение на потребената енергия в отрасъла или пък биоразнообразие. Нямаме информация относно адаптиране към промяната на климата, какъв е капацитета и нещо друго, което е важно е, ресурсна ефективност и тематични цели. Различните проблеми, свързани, например, с отпадъците, на глава от населението. Всички тези въпроси са изключително важни. Как населението се отнася относно рециклиране на отпадъци, какъв е дела на рециклираните отпадъци към общия обем, по какъв начин се разглежда въпроса с замърсяването в градовете, а, също така инфраструктурите, зелените площи, как те могат да бъдат свързани с местообетанията, как могат да спомогнат за благосъстоянието на гражданите. Има пътна карта на целите, които трябва да, която трябва да бъде разгледана. Например, когато става въпрос за анализ на транспорта, трябва да видим колко граждани предпочитат публичния обществен транспорт пред личните си автомобили и по същия начин да се направи анализ за парниковия ефект в транспортния сектор. Показателите в обобщение могат да кажа, че са едно средство за измерване на целите на национално ниво. Това е, разбира се, логично, че в началото имаме едни амбициозни цели. Стратегията Европа 2020 е добър пример в това отношение. Тук в момента виждате е, едно приложение, таблица от общия регламент по отношение рамката за изпълнение на национално ниво държавите членки избират своите приоритети, например нисковъглеродна економика, разглежда се един сектор, енергопотребление или пък жилищния сектор, след това с целта 2022 година, разбити по отделните цели 2016-2018 със съответното финансиране, е, може да има а, други цели, които да се а, част от предложените и в крайна сметка всичко това е насочено към оценяване на политиката за сближаване. Благодаря. Закъсняваме с 20 минути. Доктор Гарио Гарджуло, директор от а, а, кампания Region, местните власти, и а, вие сте с придружен от е, господин Белин Молов. Ще е, направите съвместно вашето изказване, както разбирам. Е, благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря за това, че ме поканихте тук и за това, че уважихте региона кампания. Това е един от най-големите региони в Южна Италия, трети по гъстота на населението. Ние сме и един от най-големите европейски региони. Подготвил съм презентация, която трябва да се види на слайдове. Сеньор Presidente, ле конуше molto bene la nostra regione,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 Е, eh, Както вече казах, представлявам важен италиански регион, който повечето от вас вече познават. Сега обаче е, ще се спра на управлението на програмите и прилагането на разпоредбите на Европейския съюз на място. Ще структурирам изказването си последния начин. Първо, а, общо представяне на економическата обстановка. Както всички знаете, е, намираме се в а, економическа криза, криза, която засяга цяла Европа. регионите от първа категория вече се възстановиха и вече отбелязват ръст, който е над средния за 27-те държави членки на Европейския съюз. За разлика от тях обаче в Италия не можахме да постигнем приближаване, прибли, сближаване на по-бедните с по-богатите региони. Каква е ролята на структурните фондове? Много е важна в е, регионите, които най-много страдат от економическата криза. При нас говорим за нулев ръст в момента. В е, кампания процентът на безработицата е изключително висок. А, за сметка на това обаче дялът на младежите в нашето, в, а, от населението на нашия регион е много висок. Както виждате, има и положителни и отрицателни моменти. Тук обаче ще се спра на положителните моменти е, от приложението на европейското законодателство. Първо, приветстваме хармонизацията на единните разпоредби за всички структурни фондове, защото това означава единни правила, респективно упростяване на планирането. До сега разполагахме с повече инструменти за регионално планиране, но те не бяха координирани помежду си. Приветстваме и възможността за повече гъвкавост при осъществяването на програмите. Приветстваме това, че има свобода за преценка в размер до 2% приветстваме и единия начин на управление на административните органи и сертифициращите органи. Това е много положителен елемент. Пропорционалността на упражнявания контрол е засилена на базата на обема на финансиране и съответните рискове. Оперативната програма, нашата оперативна програма в момента не може да осъществи плащ, т.е. не можем да осъществим плащане по а, оперативната програма, защото в момента тече проверка от страна на комисията. Т.е. програмата не може да се осъществява с планирания ритъм. Много е важна възможността за по-ефективно ползване на информацията. Посочени са индикатори на базата, на които а, могат да се направят оценките. Преждеговорившите вече посочиха, че е добре, че има възможност за намаляване на задължението за писане на отчети, което означава и по-малко административно бреме за управляващото звено. Важно е, че се насърчава сближаването по електронен път електронното управление изключително много облегчава администрацията, но трябва да се поработи още по него, за да се създаде съответният капацитет в местните органи. Друг положителен аспект е намаленото, намаленото административно бреме за бенефициентите. Нещо, което в този законодателен пакет е много важно. Ролята на бенефициента. Мисля, че в този случай подходът на комисията е изключително правилен. Сега обаче позволете ми да се спра на отрицателните аспекти. Отрицателните аспекти са, например, последващото обвързане, обвързване на отпусканите средства с макроекономически индикатори. А, такъв подход може да доведе до сериозни проблеми. Най-малкото, ако не се спазва принципът за пропорционалност при прилагането на такава една система. Обвързването с макроекономически условия, според нас, трябва да се прилага само на национално ниво, а не на регионално. Продължавам с отрицателните аспекти. Референтната рамка и отлагането на плащанията, докато текат проверки. Тук смятаме, че трябва да има повече гъвкавост. Според нас е нужно да се проведе сериозен дебат не само между държавите членки, но и между местните органи, които всъщност на място са онези, които отговарят пряко за прилагането на разпоредбите на регламента. Отрицателен момент е и националната акредитация. Според нас по този начин не се гарантира достатъчно надежността на системата. Друга наша критика е свързана с годишната декларация за на административното управление – това е годишната декларация за разходите, нещо, което може да доведе до счетоводни проблеми на национално ниво. 250 милиона евро подлежат на управление. Не смятаме, че упростяваме нещата чрез изискване за отделна сертификация и отделно управление, защото ако двата органа са различни, двете звена са различни, ще има и отделен одит, отделен от този на звеното, което прилага пряко оперативната програма. различните финансови инструменти, които се предлагат за осъществяване на програмите, всъщност правят проблемите още по-комплексни. 40% от средствата примерно при една програма в размер на 7 милиарда, този процент се заделя за краткосрочни проекти. проекто регламентът променя из основи структурата на управление от периода 2007-2013 година. Не смятам обаче, че всички тези промени ще се отразят положително на планирането на освояването на структурните фондове. Сега ще се опитам да дам някои полезни предложения, които надявам се да бъдат изтъкнати в хода на преговорите с съвета промените, които се въвеждат, трябва да бъдат аргументирани, трябва да носят допълнителна полза. Да, комисията подчертава, че ще се намали административното бреме, но това намаляване не бива да води до обременяване в други аспекти. И сега приключвам като пълния текст на моето изявление е на ваше разположение, разбира се, ако желаете. Но искам да припомня, че ако искаме да преодолеем настоящата криза, която помета особено Европа, ще бъде необходимо строго да спазваме правилата. Ако обаче правилата са такива, че осложняват нещата, рискуваме да накараме регионите да бъдат изкупителни жертви. Аз, както казах, представлявам тук в Брюксел региона кампания, така че преди всичко искам да обърна внимание че в Брюксел отново трябва да се върнем към духа на основателите на общността. Припомнете си какво казва Жан Моне. Трябва да създадем предпоставките за това да се променим. Благодаря. Благодаря. Сега преминаваме към господин Белин Молов от Велдър Консулт от България. председател, уважаеми дами и господа, за мен е чест и отговорност да участвам в това публично обсъждане на законодателния пакет по общата стратегическа рамка за периода след 2013 година. своето изказване аз ще се огранича до моите професионални познания и практически опит в социално-економическото и пространствено планиране на местно ниво, насочено към реализиране на добре аргументирани проекти, водещи до устойчиви резултати в обществен интерес. Аз имам една презентация, която може би ще се покаже. Аз съм архитект по професия, но през цялата си кариера съм работил предимно като урбанист. Ръководил съм колективи за изработване на нормативни документи – стратегии и проекти в областта на регионалното и пространственото развитие, децентрализацията, управлението на местно и регионално ниво, устойчиво градско развитие и планиране, европейска интеграция и прилагането на кохезионната политика на Европейския съюз. През последните две години участвах активно в подготовката на българската позиция по Дунавската стратегия. Споменавам Дунавската стратегия, защото считам, че принципите и методическите подходи при нейното разработване могат да се възприемат като етап от практическата подготовка за формулиране на новия пакет от регламенти, които обсъждаме днес. Коментарите, които бих искал да направя пред вас, са в две важни области, заложени в общата стратегическа рамка – устойчивото градско развитие – чрез прилагане на интегриран подход в планирането и воденото от общностите местно развитие, фокусирано върху конкретни подрегионални територии. Според нас, предложенията за бъдещата политика на сближаване са силно отправна точка за изпълнението на амбициозна програма за развитието на градовете. Те могат да послужат като двигател, който ще бъде от полза за всички – не само за жителите на градовете и техните агломерационни ареали, но и за държавата като цяло. Ето защо ние приветстваме предложенията на Комисията за конкретни инвестиционни приоритети за градските райони, които ще концентрират финансирането върху прилагане на стратегии за ниски емисии на въглероден диоксид, устойчив градски транспорт, действия за подобряване на градската среда и възстановяване на изостанали градски райони, включително саниране на жилищния фонд. Разбира се, необходимо е известна гъвкавост в прилагането на а, тематичната концентрация. На този слайд са показани големите градове в България, които са центрове на агломерационни ареали – и които разработват интегрирани планове за градско възстановяване и развитие. На базата на тези планове ще бъдат определени проектите, които ще се финансират по оперативните програми през следващия планов период. Разработването и прилагането на интегриран план за градско възстановяване и развитие е новост в българската практика на съчетаване на взаимодействието между принципите и подходите на социално-економическото и устройственото планиране. Ние разглеждаме този план като съвкупност от свързани във времето и пространството проекти, действия и инвестиционни намерения, които се прилагат в определени градски зони на въздействие. Планът интегрира политики и обединява разнородни участници за тяхното съвместно провеждане, като допринася за реализация на визията и стратегията за развитие на града, и на конкретни приоритетни области, определени в действащите стратегически документи. Нашето разбиране за спецификата на интегрирания план е, че той включва в съвкупност не само от проекти, градостройствени и инвестиционни, но и от дейности административни, организационни, нормативни, економически, социални и други, които съпъстват проектите и допринасят за цялостната устойчивост и осигуряване на добавена стойност. В България разработването на интегрираните планове се свързва с прилагането на оперативната програма Регионално развитие, както и на други оперативни програми, финансиращи проектите в градовете. В този смисъл наличието на влязъл в сила план е условие за освояване на финансови ресурси от структурните фондове на Европейския съюз. Следва да отбележим, че освен средствата, предоставени от Европейския съюз, Интегрираните планове ще използват и други възможни финансови механизми за изпълнение на идентифицираните проекти, като привличане на частни капитали и изграждане на публично-частни партньорства. На този слайд съм показал мястото на интегрирания план в пакета от национални документи за регионално развитие и пространствено устройство. Искам да спомена няколко думи и за възможностите за устойчиво градско развитие, подпомагано чрез така наречените интегрирани териториални инвестиции. Това е тази инициатива в новия пакет от документи, разглежда териториалните инвестиции като инструмент за пакетно финансиране по няколко приоритетни оси на една или повече програми. Тези инвестиции дават възможност за съчетаване на финансиране от различни източници. Могат да обхващат различни видове функционални градски зони, от ниво квартал и район до по-големи градски зони, включително съседни селски райони. Предложението на комисията най-малко от 5% от средствата отпуснати на всяка държава членка по линия на Европейския фонд за регионално развитие да бъдат разпределени за действия за градско развитие, които се осъществяват чрез тези териториални инвестиции и делегирането на отговорностите на градовете е ново предизвикателство за бенефициентите на местно ниво, за което следва да се положат специални усилия за изграждане на необходимия капацитет за управление. Това вече чух като бележка и от предходните говорители. Искам да се спра за нещо много важно, което в момента се случва в България. Това е подготовката за участието в така нареченото водено от общностите местно развитие. То може да се използва като инструмент за осъществяване на устойчиво регионално развитие. Подводено от общностите местно развитие, ние разбираме това развитие, което се осъществява в рамките на конкретни неформални подрегиони, територии и общности с специфични характеристики, ръководено от местни съвети или групи за действие. Тези съвети са съставени от представители на публичния, частния и неправителствения сектор, като на ниво вземане на решение нито публичният сектор, нито която и е да било от групите, представляващи конкретните заинтересовани страни, не представлява повече от 49% от правото на глас. На тази схема съм се опитал да покажа а, възможността в група от общини, от един неформален регион, които а, имат общи характеристики за развитието на обща концепция или подготовката на обща концепция за следващия период, която да даде отражение върху конкретните общински планове за развитие и по този начин да има подбор и а, финансиране на проекти от взаимен интерес, които ще донесат многократно по-голяма възвръщаемост от това, което до момента се случва. А, на този слайд, който слабо се вижда от така отдалече. Горе-долу е а, така изобразена идеята за възможността различни фондове да финансират тези местни стратегии, основани на сътрудничеството между заинтересованите страни и, резултат, и в резултат на това пък да се формулират и изпълняват конкретни проекти в различните области от а, кохезионната политика. Накрая, понеже виждам, че времето изтича, позволете ми само да ви покажа един съвсем пресен, конкретен пример от миналата седмица в България, в един, в, на юг в България, в една от трансграничните зони, една доста специфично обособена, обособен такъв неформален регион от 8 общини по долината на Места – на 12 март събраха и направиха едно учредително събрание на една такава, един такъв комитет, който ще подготви а, заедно една концепция за развитието на този неформален регион а, на базата на работа с заинтересованите страни, наистина на базата на едни обществени форуми, ще направят заданието всъщност или концепцията за разработването на общинските планове и участието им в кохезионната политика през следващия планов период. Благодаря много за вниманието. Ja, Dank, Благодаря на господин Молов за изключително интересните сведения, които ни даде. Сега искам да продължа с доктор Лоухайде. Надявам се, че правилно съм произнесъл името му на чист немски. Имате думата. Благодаря. Ние също сме подготвили малка презентация, която и сега ще се появи на екраните. И е, Стопанска банка Хесен е банката, от която се финансират насърчителни средства в федерална провинция Хесен, включително и се управляват е, европейски структурни фондове. Искам да започна с първата страница от регламента. Най-важните елементи с обвързването с условия от макроекономиката. Тук обаче искам да се спра преди всичко на упростяването и на подобрената ефективност. Първо е така наречената електронна кохезия. В много отношения господинът от кампания просто ми взе думите от устата защото и ние имаме същите проблеми. Започвам с въпроса за електронното сближаване. Там се казва, че държавите членки трябва да се погрижат най-късно след 31 декември 2014 година целият обмен на данни да става по електронен път. Това е инициатива, която ние разбира се по принцип приветстваме защото е истински принос към модернизацията на административната дейност и особено когато се предоставят мониторингови данни, те могат да послужат за подобряване на процесите. Но това може да стане само тогава, когато съответно са отчетени и техническите и финансовите предизвикателства. Какво значи това? 31 декември 2014 година според мен е невъзможен за спазване срок извинете, малко е дребно, няма да можете да четете. Според мен срокът е нереалистичен, защото подготовката и прилагането на комплексен електронен проект – изисква предварителен подготвителен период от минимум 36 месеца и то от момента нататък, в който станат известни всички детайли. В този смисъл подкрепяме изрично компромисното предложение на датското председателство за отлагане на срока до края на 2016 година. Но според нас реалистичният срок за прилагане е 2017 година. Тук трябва да подчертая, че се очакват и делегирани актове, тъй че тези 36 месеца ще ни бъдат необходими от момента, в който се вземе съответното решение нататък. Допълнително възниква въпросът за финансовите и човешките ресурси. За такъв един комплексен проект са необходими средства, които излизат извън възможностите за финансиране. Тъй, че държавата членка не може сама да финансира този проект. В началото на предходния период на финансиране в нашата банка направихме специален портал за бенефициенти, който още тогава струваше 75 000 евро. В момента работим по 28 мерки в рамките на фонда за развитие на селско, е, фонда за развитие на селскостопанските региони. Тъй, че представете си колко портала са това. Значи, е, който поръчва такова нещо, би трябвало да го финансира, накратко казано. А, освен това се предвиждат много сложни технически е, приложения. Що се отнася до опростяването. Тук имам също доста примери, които бих могъл да ви дам, но ще ги прескоча, за да спечеля време. Но ще из... един от примерите е темата за акредитацията, за управлението и контролът върху освояването на средства по фонда за, социал, за регионално развитие имаме специални акредитационни звена. Сега обаче комисията предлага да се е, създаде допълнително звено за допълнителна акредитация на ниво министерство. не виждам какво упростяване е това. То може да доведе до допълнително административно натоварване, което да не донесе очакваната полза. До сегашната система на, за едно звено за управление, акредитация и мониторинг, мисля, че се доказа като практика. Също така трябва да е, зададем въпроса дали процентът на грешката по освояването на Европейския фонд за регионално развитие е толкова висок, че е необходимо да се създава допълнително административно звено всъщност става дума за проверка на едно и също нещо от страна на Европейската сметна палата, Федералната сметна палата, Хесенската сметна палата и тук се добавя и нашия одит като банков институт и вътрешния ни. Външния одит и вътрешния одит. Тоест пет проверки се дублират. Според нас би трябвало да се опрости тази процедура и една проверка, когато да се, се извършва, да се приема от другите звена. Сега стигам до темата за финансовите инструменти. членове 32 до 40 плюс член 110 на предложението на комисията, всъщност уреждат въпроса за финансовите инструменти, нещо, което ние изрично искаме да подкрепим. Предимствата на тези инструменти са, че в много отношения упростява нашите процедури, особено възможността за револвиращ кредит, за добавяне на допълнителни частни капитали, външно ноу-хау, всичко това води до повишена ефективност. По този начин съпътстващите отрицателни ефекти могат да се сведат до минимум. Освен това, в сравнение с държавните помощи, тук няма опасност от изкривяване на пазара и опоручаване на конкуренцията. Единственото е, че в сегашното предложение на комисията не са равнопоставени альтернативните финансови инструменти. А инструментите, които се управляват от Европейския съюз, би трябвало да бъдат свързани с сериозни стимули. За нас не е ясно защо има такава неравнопоставеност, защото ние като насърчителни банки можем да работим много добре на регионално ниво. Освен това имаме голямото преимущество, че познаваме по-добре регионалните потребности, можем да реагираме по-адекватно и можем да предоставим на бенефициента оптималната комбинация от възможни инструменти, като и привличаме трети страни за практическата дейност по освояване на средствата. Сега няма да се впускам в подробности. Просто ще обобщя на базата на примерите, които дадох, като попитам комисията постига ли целта си с тези предлагани изменения? Да, тя иска да хармонизира разпоредбите за управление и освояване на фондовете и това е правилната посока. Хармонизацията наистина е база за упростено реализиране – Например, може да има единни системи по осъществяването и отчетността, с което се намаляват разходите за освояване на фондовете. Опростяването до тук. Защото според нас основната цел не е постигната, както показват примерите, които давам в своето изложение, е важно да има пълно упростяване, например, без допълнителен акредитационен център. До сега в Европейския, до сега европейските фондове са били управлявани без проблем и без такова акредитационно ниво. Steigende Aufwände. Und hier ähm, darf ich auch äh, sagen, dass das, was Herr Mendes и тук искам да подкрепя господин Мендес. Ние сме на същото мнение. И като слушам предложенията на господин Трилинг по отношение на мониторинга и оценката на крайните резултати, си мисля, че трябва на практика средствата да се концентрират повече върху по-малко цели, защото ако ще постигаме някакви абстрактни такива основни цели, ще трябва наистина да концентрираме средствата в тях, за да можем да направим оценка. Ако финансираме 50 социални проекта в 50 посоки, няма да можем да направим крайната оценка. На трето място, разпоредбите за изпълнение трябва да се тълкуват единно, т.е. Да, не бива да позволяват разнобой в тълкуването и не бива да има, както имаше в миналото, изменения постфактум, които объркват прилагането на програмата. А ако разпоредбите са прекалено, а, позволяват прекалено различни начини на интерпретиране, няма да можем да постигнем целите. Тъй, че е много важно как ще се формулират а, разпоредбите за прилагане. В заключение, чрез секретарията ще ви предоставим а, в писмен вид нашето изложение, защото то съдържа, надявам се, полезни предложения. Благодаря за внимание. Много благодаря. Много ви благодаря, че така критично разгледахте предложението на комисията. Сега идва ред да помоля комисията, ако е представена тук от свой експерт, да се произнесе и тя. Кой ще го направи? Дам никого от комисията. Thank you very much, uh... Благодаря, господин председателю, за предоставената ми информация, предоставената ми възможност да коментирам по това изключително интересен от мен на информация. Няма да бъда пространен, защото бих искал да остане време и за дискусия. Ще се спра на някои от основните въпроси. Първо, по отношение на казаното от господин Зулек – а именно промяната в парадигмата по отношение предложението на комисията и стратегическата насока на програмирането. Той всъщност е, даде негативен отговор на това. Аз ще подчертая, може би с различни думи, по-простичко може би ще кажа, че е, проекта на комисията съдържа фундаментална промяна, що се отнася до стратегическото програмиране – и изпълнението на политиката по сближаване във връзка с приоритетите на Европа 2020 с насока върху предложенията и резултатите. Комисията предлага редица механизми, с помощта на които ще може да бъде осъществено всичко това и по този начин ще има един вододел между практиката преди и сега. Ще има нова логика на интервенция с акцент върху финансирането, тясно обвързано с е, е, положените цели. Когато говоря за цели, нямам предвид само думи записани в е, регламентите, в мисиите или целите в самия фонд. По-скоро всичко това е насочено към в самото реализиране на програмите, за да могат да бъдат постигнати целите, които са заложени именно на това ниво. Става въпрос за тематичните цели Европа 2020 и във връзка с това ние сме създали нашите програми, за да можем да отговорим на конкретните цели по всяка приоритетна ос, във всяка програма и да свършим всичко това с конкретните цели. В крайна сметка ще има а, показатели за резултати или механизъм, с помощта на който ще може да се следи как се постигат тези цели. Разглеждайки целият набор показатели, господин Трилинг засегна този въпрос. Важно е всъщност да се разгледа целият пакет, как точно е изградена една програма, осите от конкретните цели към целите, към които се стреми програмата и съответно начина за проследяване и изпълнението на отделните действия, които да водят до резултатите. Комисията счита, че за Кохизионния фонд и фонда регионално развитие не е полезно да има предварителни заложени такива а, показатели. И това е уточнено от а, създателите на програмата в дискусия с комисията. Това беше един обстоен процес на диалог и дебат, за да можем наистина да сме сигурни, че ще постигнем замисъла си. По отношение рамката за изпълнение. Тук попадат основните показатели, което гарантира създаването на механизъм за извършване на желаната промяна. Да, има трудности. И доктор Зулек много ясно подчерта, кои са тези предизвикателства. Ние в комисията ги осъзнаваме. Но фактът, е, че има предизвикателства и потенциални затруднения, не означава, че не трябва да се стремим да изградим такъв механизъм, който да ни даде възможност да насочи вниманието към постигането на цели и резултати от е, е, сега насоченото внимание към финансирането. Важно е да са заложени ключовите показатели, разбира се, както за резултата така и е, желаните е, постижения по програмите. Всичко това е много важно, защото ако искате да имате програма за преразглеждане, в хода на което да можете да направите промяна на програмата в програмния период, винаги трябва да се уточняват какви са резултатите на всеки един етап. Но това е една сериозна промяна в посоката. И комисията е на мнение, че промяната е наистина а, от много голямо значение. По отношение на опростяването. Това също е значителна тема в проекта на комисията. И има публикации, в които ясно се посочва какво е вложено в предложението относно Опростяването за бенефициерите, между другото сближаването е ключов елемент. По отношение на а, органите за управление. А, онова, което се изисква в регламента, трябва да бъде обосновано. И това е задачата именно на а, органа, който управлява, за да може да е сигурен, че средствата са правилно разходвани. Трябва да можете да измервате всичко това. Защото каква е цената, ако не се предприемат е, тези стъпки, ако не сме сигурни, че всяко едно евро се изразходва целесъобразно. Необходимо е да има баланс в предложението. Що се отнася до сближаването, според нас е, графика е изпълним и отговаря на целите в цифровата програма. Вече много държави членки работят в тази посока и Комисията с готовност ще предостави технически консултации. На последно място, по отношение на системата за изпълнение. Между другото, това е най-важното, защото е свързано с факта, че можем да посочим как укрепваме е, всички разпоредби в рамките на политиката за сближаване, предвид трудностите, които възникват всяка година, предвид е, евентуалните грешки. Не можем да стоим безучастни. Трябва да изградим елементи, които могат да реорганизират цялата система, за да има приемственост на цялата архитектура структура на заданието. Там, където е възможно, ще има стримлайнинг, например в отчетите годишните. А, там, където е, е, има акредитация, тогава ще трябва да се укрепят е, механизмите за предварителна проверка за определените органи в рамките на периода на изпълнение. А също така годишните сметки са нещо съвсем нормално е, за всички организации. Всички организации трябва ежегодно да се отчитат по тези сметки. Това е нещо много важно, да отчитат цялата си дейност. И ние всичко това влагаме в програмата за управление по един изпълним начин, като по този начин укрепваме и управлението. Благодаря много. Благодаря за тази реакция на комисията, след като изслушахме докладите и мненията на нашите гости-експерти. Сега искам да дам думата на депутатите от нашата комисия. До сега имаме две заявки за изказване. Сега искам да помоля всички да не изнасят съдоклади, а да задават направо своите въпроси. Първият, който иска да зададе въпрос е Ян Олбрихт. Той е един от малкото, които познават изцяло тази сложна материя. Ян, току-що те похвалих, че си експерт. Благодаря за милите думи. Само въпроси. Първият ми въпрос е към е, професор Джон е, Бахтер. Казахте, че споделяте становището, на съвета, че и ЕСЕФ не трябва да бъде делегиран акт. А смятате, че трябва да бъде законодателен акт. Става дума за обща стратегическа рамка. Всъщност, текста за обща стратегическа рамка е най-обикновен делегиран акт. Първоначалната идея беше да не е делегиран акт, а законодателен акт. Въпросът ми сега е какво мислите днес? Вторият въпрос е към господин Марко Стрилинг за индикаторите. Ако правилно разбирам, вие поставяте индикаторите на ниво тематични цели – Това, което имаме в е, Фонда за регионално развитие, логиката е съвсем различна. Аз мисля, че трябва да има и има тематични цели или показатели. В противен случай ще настъпи объркване. Това е моят въпрос. Ако сте депутат от парламента, Бихте ли предложили да се премахнат индикаторите от Европейския фонд за регионално развитие? И да се откажем от, от фонда? Питам, защото аз съм за това да се премахнат от фонда. Може би искате да се включат в общия регламент. Третият въпрос – е към господин Дарио Гарджуло, Вие правите връзка с, с финансирането. Имаме проблем с акредитацията, годишните декларации. Смятате ли, че подготовката на финансовия регламент ще осложни нещата? Беше ни казано, че един елемент от финансовия регламент ще бъде между комисията и държавите членки. Ако го вземете обаче от регламента, го включвате в процеса и нещата стават сложни. Е, при тази отдалеченост на оратора от микрофона е много трудно да се чува и превежда. Благодаря. И така, давам думата по реда на поступилите заявки. Господин Ван Нистелрой. Ако погледнем първия документ, разполагам само с този. Надявам се другите да ги получа по-късно. На шеста страница има, пише, че има нужда от дефиниции а, в а, целите. Вие сте експерти. От години работите в тази тема. И сега ние използваме обща стратегическа рамка и въпросът е можем ли да продължаваме така, както са формулирани нещата? Необходимо е, нещата трябва да се формализират по различен начин. Има разлика между различните фондове. Трябва ли комисията да излезе с новото предложение? Колко сериозен ли е този проблем, който формулирате на шеста страница? И след това един въпрос мал, от малко по-общ характер. Какво очакваме в този период на криза? Че е, публичният сектор ще осигури всичко. В България, например, можем ли да очакваме, че ще има някакви обществени средства или пък е, накрая всичко ще бъде на местно ниво? И на местно ниво ще се опитаме да привлечем частен капитал – и и може би в крайна сметка ще има по-слабо освояване на фондовете. Какви са вашите очаквания? И накрая към представителя на региона кампания. Тук беше господин Барка, министър Барка. Той каза, че постигнат проби в Италия чрез интервенция на национално ниво. Му постигнати са по-добри резултати, като са взети средства от транспорта и са били използвани а, по след преразпределение. Има много оплаквания от предстоящия регламент, но може ли една намеса на национално ниво да доведе до положителен резултат? Мисля, че за първи път в договора за партньорство държавата ще има участие. Последното, което ще кажа, е свързано с индикаторите. Господин Трилин, какво бихте казали за резултатите самия, самият вие? Констанца Крия. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на нашите гости експерти. Казаха ни много интересни неща, които отчасти се явяват огледален образ на това, за което говорим от месеци тук в парламента. Нямам намерение да повтарям вече казаното и зададените въпроси, но ми е много легнал на сърцето въпросът за упростяването. Прекрасно звучи като се казва, защо трябва да има 5-6 проверки на един и същ проект, не може ли да има взаимно признаване на проверките. Но къде да го формулираме? Не можем да впишем в общия регламент, че, например, сметната палата, националната сметна палата на държавата членка е длъжна да приеме проверката на Европейската сметна палата или че Европейската сметна палата е длъжна да приеме резултатите от проверката, да речем, на датската сметна палата. Звучи прекрасно, но как да го приложим на практика? Имате ли някаква идея? Имате ли практическо предложение? Okay, jetzt kommt die erste Добре, това беше, така да се каже, първия кръг от въпроси. Нека експертите да отговорят. Ще започнем с господин Бартлер. Бахтлер, извинете. Е, за съжаление съм длъжен да ви помоля е, да, за кратки отговори, след като дадохме толкова време за въпроси. Ще бъде кратък в отговора си. По отношение на първия въпрос, господин Албрехт. Отговорът ми е да. След като съм видял общата стратегическа рамка, отговорът ми е положителен. Насоките са законодателен акт. Стратегическата рамка трябва да бъде по-мощен документ, поне така ми се струва на мен има наистина много области, в които може да се укрепи документа, особено в териториалното измерение. Необходимо е да има обвързващ ангажимент от страна на съвета относно предложението, което се прави в рамката. По въпроса на господин Ван Нистелрой – Относно целите ли говорите или общата стратегическа рамка? По отношение на целите, моля. Добре, продължавам. По отношение на целите, съгласни сме с казаното от Николас Мартин. Да, има важни промени, които се правят по отношение на политиката сближаване и изпълнение. Особено поради тази причина, според нас е необходимо още повече яснота да се внесе. Една от критиките към политиката по сближаване бяха различните много цели и липса на яснота относно значимостта на тези различни цели. Когато разглеждаме отделните програмни стратегии, една от нещата, което очакваме е да има ясна иерархия цялата мисия от мисията по посока към целите и приоритетите. По-настоящем, според нас, няма такава яснота, що се отнася до иерархията на целите. Разбира се, очакваме новите предложения, очакваме да има по-голяма яснота по отношение на съществуващите вече направени предложения, именно по отношение на нов член или може би редактиране на съществуващи членове в тази посока? Вече нищо. Е, the next expert I... Сега ще дам думата на господин Гарджилио от Италия. Io non ho toccato la, la questione obiettivi e indicatori, però io credo che una тъй като не съм говорил за индикаторите, но говорих за планиране за 7 годишен период. Такова планиране трябва да отчита факта, че обстановката ще се промени, тъй че промени по отношение на целите ще трябва да се направят още на втората, третата година. Не казах изрично това в изложението си. Обаче, що се отнася до административните проблеми, както спомена и господин Олбрихт, може би ни се ще да се вгледаме твърде далеч в бъдещето и да правим прогнози, което е малко странно. Защото аудиторите на комисията тълкуват проекторегламента като текстове, проекторегламентите като текстове, които едва ли не вече действат. Същото каза и колегата във връзка с финансовите инструменти. Ние сме по техническата част, вие сте по политическата. Но, както всички знаете, в програма Джереми комисията постъпва като че ли новият регламент вече е влязал в сила. Също искам да отговоря на госпожа Крел във връзка с системата за контрол – Значи, аз ви изредих пет нива. Първо, второ, трето, което е Европейската комисия, Европейския парламент, който също има контролни функции – и Европейската е, сметна палата и Националната сметна палата. Всъщност стават 6. Аз съвсем накратко обобщавам това в своето изложение. Мисля, че малко се прекалява с а, тези възможности за одит и проверка, но от друга страна имаме и положителен опит, възоснова на който се опитахме да влезем в диалог с комисията и да съставим нещо като общи чеклисти за извършване на проверки, които бяха възприяти много положително. Използването им означава всъщност свеждане на нивата за контрол до 3. Все още са ни много, но са по-малко от 6. Искам да кажа, че могат да се положат усилия, които да доведат до добър резултат и предлагаме нашият опит да бъде използван. но може би парламента трябва да отправи такава препоръка към държавите членки. Председателят, благодаря за тази бележка. Имам въпрос към експертите. Записали сме господин Трилинг и господин Молов. Забравила, е- забравих ли някого? И към вас имаше въпрос. Добре, тогава тримата експерти плюс господин Лохайде. Първо господин Трилинг, моля. Uh, благодаря. Относно въпроса за списъка с показателите, дали трябва да го има или не. Според нас, целите трябва да бъдат свързани с тематичните цели. Но, аз ви запознах с агрегатното ниво, най-обобщеното. Така че, когато се говори на национално ниво, ще се разглеждат тематичните цели. А след това, когато говорим за инвестиции, тогава става въпрос за инвестиционни приоритети. И това доколко надежни биха могли да бъдат показателите. Можем да слезем едно ниво по-долу до приоритетите за инвестиране, и държавите членки в рамките на изпълнение могат да заложат своите конкретни цели, както и да предложат показатели за тези резултати. Така виждам нещата, разработени на различни нива. И вероятно фонда за регионално развитие и общата стратегическа рамка ще могат е, да спомогнат за създаването именно на подобни показатели. Показатели могат да бъдат е, посочени и относно приоритетите за инвестиране. Що се отнася до а, резерва за изпълнение. Мога да го разгледам в контекста на целите, а както и един друг механизъм за възможни санкции, ако не се постигнат целите, заложени от държавите членки. И така, резерва а, за изпълнение, евентуалните санкции за нас са а, липса на стимул относно постигане на целите в различните области. Благодаря. Благодаря, господин Мулов. Въпросът беше а, възможно ли е всъщност на местно ниво да се случи а, съчетаване на а, средствата от а, кохезионната политика с а, частния сектор и, с, и доколко всъщност могат да се освояват и доколко ни освояваме тези пари. А, моята идея е в, по отношение на а, възможностите на тези стратегии на неформалните региони, които да дадат възможност на няколко общини заедно да формулират ефективни проекти, които носят възвръщаемост, да се съобразят с заинтересованите страни, с участието на бизнеса, неправителствения сектор при формулирането на взаимно допълващи се проекти, според мене това ще даде и дава по-добри резултати и по-добро освояване на средствата. За сега имаме проблем с правенето на парче, на, на проекти, които а, в често пъти са дори да се усвоят средствата, те не вършат работа, те не носят полза на обществото. Това, ако се направи така, че тези проекти да бъдат съгласувани с интересите на различни заинтересовани, включително на, на частния сектор, ми се струва, че ще имаме по-добри резултати. Изказах се в подкрепа на тези а, стратегии в подкрепа на така нареченото ориентирано към местната общност планиране. Okay, und Herr Dr. Loheide, bitte. Благодаря. Що се отнася до въпроса за практическото прилагане на упростената проверка, ясно ми е, че не можем да дадем указания на Европейската сметна палата да приема резултатите на регионалните или националните сметни палати, както и регионалните и националните сметни палати няма да приемат безусловно да им се отнемат правата. Това ми е напълно ясно. Независимо от това, че на европейско ниво все пак може да се каже може би не в този регламент, някъде другаде, че Европейската сметна палата приема резултатите на националните сметни палати. Но всъщност в рамките на партньорските договори можем да поканим сметните палати и да могат да се поканят сметните палати и да се види в хода на една дискусия дали не могат наистина взаимно да признават някои елементи от проверките си. Сега по въпроса за годишните отчети, тъй като комисията каза, че е било напълно възможно. Все пак позволете ми на базата на практиката, която имам да кажа, когато че когато става въпрос за многогодишни проекти особено, а, имаме отклонения в сроковете за отчетност, защото всъщност отчетните периоди се отклоняват от календарната година. А е добре да има единни отчетни периоди, което допринася за прозрачност. Защото такива разлики в отчетните периоди е, се увеличава както административното натоварване, така и възможността от изпадане в противоречие. Може би комисията трябва да помисли за това. Председателят, благодаря. Първата, която има право да зададе супер кратък въпрос е госпожа Елизалет, Елизабет Шройдер. Имаме само още 15 минути. Ще допусна само три въпроса, за да могат експертите след това да отговорят. Аз имам друго предложение. Поне по отношение на онази част от проекта, която се съфинансира от Европейския съюз, може би националните разпоредби трябва да се приспособят, да се адаптират към регламента и това ще реши въпроса. Но сега на конкретния ми въпрос за индикаторите. Е, ясно стана от всички, от това, което казаха всички експерти, че индикаторите трябва да имат определени нива. Така наречените общи индикатори са индикатори на самата мярка, а не на резултата от нея. Имаше аргумент в защита на това, но аз бих попитала защо да не може да боравим с индикатори по отношение на резултатите, които да са обвързани с целите. И ако е така, как трябва да постъпим? Дали европейските индикатори да не бъдат точно при резултатите, докато останалите индикатори да бъдат препоръчителни? Индикатори за приоритети за инвестиране, приоритети за мерки, но да има възможност за избор между тях. Мисля, че така е логично а и това ще така реши въпроса, който поставя Ян. Това на европейско ниво. А какво може да се направи на национално ниво? Прави ми впечатление, че има нещо, което някакси е, ми се губи в цялото европейско ново законодателство. А, така наречения овоз, оценка за въздействие върху околната среда. Председателят, благодаря. Сега Михаил Тойрах. От името на либералите аз искам да благодаря на нашите гости. Тяхните изявления обаче ме карат да се замисля, особено на фона на задачите, които сме си поставили ние като Европейски парламент. В момента, знаете, се обсъждат общите финансови разпоредби в съвета. А доктор Лохайде постави въпроса дали по отношение на структурните и кохезионните е, фондове квотата на грешката е по-висока, отколкото по отношение на фонда за развитие на селските региони. За съжаление, отговора е утвърдителен. Аз като докладчик мога да го потвърдя. Мисля, че е тройно или малко повече от тройно по-висок процентът на грешката. Ето защо комисията казва, че ще промени правилата. Ако някой нали, иска това, а ние либералите много държим на упростяването, все пак ще ни трябва отговор ако няма да има упростяване, нека някой да ми каже как можем по друг начин да гарантираме намаляване на процента на грешката и то значително намаляване. Така че питам експертите какви конкретни предложения биха направили в това отношение. Естествено, че ще ни трябва и лост Европейския съюз. Разбира се, че не може да задължава за нищо европейските сметни палати. Не можем да принуждаваме за нищо държавите членки. Не, можем да създаваме собствени правила само. И точно това се съдържа в предложението на парламента. И питам в духа на това, което попита колегата Крел. Имате ли вие всеки в собствената си област конкретни предложения за това как самата държава членка може да упрости процедурите си за контрол от Европейската сметна палата? Естествено, че не можем да искаме да спре да проверява. Но на национално ниво нещата могат да се оптимизират, несъмнено. За това ви питам. Имате ли конкретни предложения в това отношение? Предложения, които да могат след това да се обсъдят с онези, които отпускат средствата за държавите членки. Благодаря, Йенс Краях. Е, Искам да подкрепя председателя на моята комисия да, квотата на грешката е доста по-висока. Регионалният фонд все още е хилесовата пета на европейските фондове. Някъде около 7,7% е грешката, както констатира Европейската сметна палата. Теоретично процента може да е с 3 повече или 3 по-малко. Но все пак, така или иначе, 7,7% си е много. Уважаеми дами и господа, най-голямата опасност, свързана с кохезионната политика в момента, е някои правителства да посочат този процент на грешка и да кажат, след като парите не се освояват по правилен начин, то тогава да няма никакви пари. Това може да се каже в съвета. А трябва да има стандарти. А, die, äh, die Frage sozusagen, dass die kooperieren können. Но все пак въпросът за сътрудничеството между националните сметни палати и европейската е много важен. Но искам да попитам конкретно специалистите правили ли сте проучване е, защо, въпреки множеството проверки, процентът на грешката не намалява, защото хиляди пъти се установява къде точно са грешките. Господин Гаджуно е, каза, се оплака, че има 6 е, нива на контрол. Тук ще ви поправя обаче Европейския парламент не контролира. Ние пращаме делегации за посещение на място, но нямаме контролни функции. Във всички случаи обаче не може е, примерно вашата област или италианската държава да е виновна за всяка пета грешка в кохезионната политика. Друг въпрос Извършвали ли сте проучване до каква стемен се увеличава административното бреме от това, че националните бюджети не са фи... съгласувани с европейския финансов регламент? Председателят, благодаря на господин Гайер. Сега колегата Гудмани, след това колегата Целер за две секунди. Значи. Благодаря много. В крайна сметка всичко става въпрос за пари. И наистина се задават въпроси за това. Джон Бахлер, бих искал да ви попитам, като член на комисията по бюджетни въпроси, на пета страница от вашата презентация. Виждате проблем, а няма предложение цялата конструкция относно разпределението на средствата към съществуващите региони, сближаването, конкурентно способността, всичко това попада във второ приложение, съвсем ясно формулирано. За всеки един от тези региони можете да направите справка в регламента, в приложението и ще можете да направите изчислението съвсем ясно и лесно. Разбира се, може да се направят и допълнителни корекции. В момента съвета предприема подобни стъпки по отношение усъвременяване на многогодишната финансова рамка. Днес имаме предложение и Генерална дирекция Регио също намалява а, средствата 162 милиарда евро и така нататък. Но въпросът ми към вас като експерт е, имате ли някаква представа дали комисията сегашна, със сегашния си механизъм ще е, използва ли този е, механизъм към преходите от преходен вери, е, тип? Защото в момента, знаете, имаме нов проекто пакет, обаче пък никой не знае как от тези 162 милиарда евро за по-малко развитите райони ще бъдат разпределени по конкретните региони. 53,1 милиарда, например, за е, регионите. Как ще бъдат разпределени? Втория въпрос. Тук говорите за тавани предложение за установяване на тавани, уточняване на тези предложения. Хич не ни е ясно. Как, какви ще бъдат процентите? 4, 5, обаче всъщност там няма заложени проценти. От 3,7 до 3,2% този прак е нисък. За какви предложения говорите във вашите проучвания, защото комисията днес е, нямат намерение да променят точно тези механизми. А в крайна сметка между държавите членки голямата битка, може би нето комисията ще бъде тази голяма битка, но между държавите членки ще бъде именно разпределение на пакетите, на финансовите пакети. Сега колегата Целер и след това още една колега, но накратко. Нямам нищо против компетентността на сметните палати, но аз, от 15, аз съм бил в продължение на 15 години в изпълнителната власт и много добра знам, че сметните палати доказват необходимостта от своето съществуване, ровейки докато не намерят грешка. Така че констатираният процент на грешката не ми говори нищо, докато не разбера какво се крие зад него точно. Има и въпроси на тълкуване, например при обявяването на търгове и така нататък. За мен е проблем, ако се отклоняват от целта средства от европейските фондове и тогава вече мога да приема, че става въпрос за грешка. Председателят госпожа Ернст. Благодаря. Искам да задам два въпроса. Колегата от кампания каза едно чудесно изречение. Трябва да се върнем към духа на основателите на Европейската общност. Наистина е така. Нека се опитаме да го направим по отношение на регионите. Също така искам да кажа нещо по-точно и във връзка с резерва за изпълнение. Според мен резервът за изпълнение само внася несигурност за регионите и не виждам никакъв смисъл да се въвежда такъв резерв за изпълнение. Вие като експерти, може би, е, ще кажете нещо по този въпрос. Значи резерв за изпълнение и съизмеримост. И вторият ми въпрос е магическата тема за опростяването. Сега най-сериозно искам да попитам. Казахте, има процентна грешка 7,7. Добре, формално число просто. Но какви са реалните грешки, т.е. какви са в по-голямата си част грешките? Дали пък недостатъчното упростяване действително води до повишаване на процента на грешката? Трябва непременно да разберем какво се крие за този процент от грешки и защо за Бога е необходимо да въвеждаме такова нещо като акредитацията. Това е въпросът ми към комисията. Каква причина води до необходимост от акредитационно звено? Толкова ли е важно? Според мен не виждам защо трябва да го има. И така, предлагам експертите да отговорят, макар че е ясно, че няма да могат изцяло да отговорят. Ако останат открити въпроси, моля ви да проведете двустранни разговори. Сега искам да дам по две минути на всеки от експертите, който пожелая това, но моля ви не дайте да говорите по-дълго. Както казах, има възможност за двустранни разговори. Нека да караме подред. Thank you. Perhaps I could just pick up on... Благодаря. Най-напред въпросът на госпожа Шрьодър за оценка на стратег... стратегическа оценка на средата. Не казахме нищо в презентацията, но сме обърнали внимание на въпроса в доклада. Мисля, че в предложението на комисията, чрез обвързаността с условията, предложенията за обвързаността има възможност да се постигне напредък по стратегическата оценка като път за подобряване на изпълнението. Ако критериите за спазване на условията за средата са спазени. Ако се прилагат предварителните оценки, тогава може да се постигне напредък в тази област. При транспониране на директивите с институционални решения, стратегии и така нататък. Друг въпрос беше зададен от господин Годманис, който попита за бюджетните изчисления. На мен ми се струва, че очевидно ние положихме доста усилия, за да видим как ще се направя, как ще се разпределят средствата. Прогнозираме какво ще получи всяка държава членка, но има много неизвестни. Има обаче един принципен въпрос. И това е предишното разпределение и влиянието му върху бъдещото финансиране. Критерии няма да бъдат потребностите, а предишното финансиране. Това е принципен въпрос. Има области, в които има проблем с прозрачността. Не е ясно какви средства ще бъдат предоставени на, райони, на регионите в преход и по-развитите региони и също така какви са принципите за методологията, дали ще има градация на подкрепата в категорията регион в преход – но на тази основа не е възможно да се определи какво ще получи конкретен регион или конкретна страна. Ето защо ние препоръчваме повече яснота по критериите за разпределение на средствата. Спомена се проблемът с тавана. Тук има няколко проблема. Таваните бяха въведени е, са, причините са основателни. Предишният опит ни казва, че страните не могат да освоят неограничени притоци финансиране. Процентът е 4-5% от БВП. Ето това е основата, на която се определя тавана. Тази философия вече не съществува, защото говорим за много по-ниска цифра и това е част от методологията, на чиято основа определяме какво ще получи страната. Лошото е, начинът по който ще се прилагат таваните по отношение на БВП. По бедните страни ще получат по-малко финансиране, а по-богатите страни ще получат повече финансиране. Това са въпросите, към които искахме да привлечем вниманието. Благодаря. Господин е, Зюлик, ще бъда много кратък. Имаше един въпрос за кризата, за допълващо финансиране и правилата му. Мисля, че в сегашното предложение има опасност. нези региони, които, които имат най-много недостатъци в управлението, няма да могат да изпълнят условията. И въпросът е дали след 5 години няма да се окаже, че сме изразходвали много малко. И ще се постави въпроса какъв е смисълът от регионалното финансиране. Що се отнася до индикаторите, в дебата не разбирам дали говорим за връзката между индикаторите за резултати, за изпълнението и целите. Тук трябва да сме наясно с това каква политика прилагаме. Как финансирането на, на определена политика води до определени показатели на резултатите. Ако не уточним това, индикаторите на резултатът са безсмислени, тъй като се измерва нещо, което не може да се свърже лесно с изразходваните средства. Господин Трилинг има думата. Различни нива на индикатори, да. На нивото на тематичните цели имаме нужда от показатели, които говорят ясно за постигнатото на ниво държави членки и региони. Но за целите на наблюдението и оценката имаме нужда от по-конкретни индикатори от национално на регионално ниво. Стратегическата оценка на средата е единственият правен инструмент, който да осигурява последователност и спаз, на екологичните условия. Комисията смята, че екологичната оценка е много важна част от предварителната оценка. Т.е. тук говорим за е, предварителни условия. Само, че малко сме закъсняли. Програмирането започва сега. Опитът е, говори, че страни, които имат по-малък опит с е, тази оценка на въздействието, опитът от предишния програмен период не е бил много положителен. Друг аспект е участието на партньорите при програмирането на изпълнението и наблюдението. Това, ако всички заинтересовани лица участват в целия процес, резултатите са по-добри. Ето защо имаме нужда от кодекса поведение. Така се осигуряват минимални стандарти и положителен опит, който да бъде възприят от държавите членки. Председателят, за съжаление, свърши ни времето. Имаме време само за един експерт. Може ли да се разберете по между си? Във връзка с индикаторите, трябва да спомена, че на регионално ниво могат да се разработят хипотези, във връзка с процента на грешката, все пак трябва да се е, зададе въпроса дали създаването на ново административно звено ще намали процента на грешките и как точно ще се определят разходите, одобрените разходи за финансиране по линия на фондовете. Значи дали това ще е, е с оглед на целта или ще прилагаме други инструменти. А във връзка с проверките, одита, може би ще е далеч по-просто, ако се извършват съвместни проверки. Много от е, проблемите тогава ще опаднат, защото контролиращите органи ще се опознаят взаимно, ще знаят какво проверяват и ще проверяват по-лесно. Благодаря. Председателят, още веднъж искам да благодаря на всички експерти за това, че отговориха на нашите въпроси, че отделиха време да ни посетят тук в парламента. Мисля, че днес научихме много за това как се планира осъществяването на насърчителни програми а сега стигаме до един регламент, във връзка с който ще поздравя сред нас и представител от Комитета на регионите. Нашият докладчик е Йоахим Целер. Искам да прочета заглавието Изменение на регламент 1082 от 2006 година на Европейския парламент и на съвета от 5 юли 2006 година относно Европейската група за териториално сътрудничество с цел по-голяма яснота, упростяване и усъвършенстване на процеса на създаване на функциони... и функциониране на такива групи. Значи звучи прекрасно. Само заглавието, като вземем. Но се надявам, че господин Делбар сигурно ще ни каже интересни неща от името на Комитета на регионите. Благодаря, господин председател. Аз не съм автор на поетичната творба чието заглавие прочетахте. Документа беше разгледан на 15 февруари от Комитета на, региони, на, на регионите. Той се произнесе за подкрепа на предложението на Европейската комисия, тъй като нашата визия, нашето виждане ще подпомогне одобряване на териториалното сътрудничество това не е нов инструмент, той съществува от доста години. Привличам вниманието на депутатите, че има 23 създадени групи, в тях влизат повече от 150 местни регионални власти в 15, в 15 различни държави членки. Те имат влияние върху 20 5 е, милиона граждани. В момента се създават още 20 на групи. Това не е експериментален инструмент, той съществува реално. Искам да ви напомня, че този регламент и преразглеждането му не са свързани с преразглеждането на структурните фондове. Те са ни представени в същата тематична група без европейско финансиране нямаше да бъдат свързани с структурните фондове. Защо Комитет на регионите поставя акцент върху инструмента без връзка с европейският бюджет. Това трябва да бъде прието максимално бързо, без да, без да се изчаква законодателния пакет, който обсъждате днес сегашното председателство на съвета като че ли не е на тази вълна. То не иска да разграничи европейската група от законодателния пакет и, и аз се притеснявам, че това досие ще бъде връщано за неколкократно разглеждане Надявам се да не бъде отложено за неопределено време. Е, групата все още, европейските групи все още не са програмирани в програмата на съвета на министрите. Надявам се, че вие ще успеете да ускорите процеса. Друг е, един нов регламент е, ще даде нов стимул за развитието на европейските групи. Това ще помогне на много региони. Измененията, предложени от Комитета на регионите, имат за цел да улеснят работата на групите, да улеснят разпоредбите за да се избегнат противоречивите тълкования и да се потвърди ролята на Комитета на регионите в стимулирането на европейските групи. Без да анализирам измененията, искам да напомня, че Комитета на регионите препоръчва да се дефинира по обективен начин хипотезите, които дават възможност на държавите членки да отхвърлят искане за създаване на групи в това число и за онези, които са извън Европейския съюз. Също така настояваме да премахнем искането, задължението за законодателство, със съответно законодателство, тъй като ще се създаде объркване искаме да се разшири потенциалното партньорство с онези организации, организации, които управляват услуги от общ економически интерес. Защото ако искаме да решим транспортните проблеми между два седни проблема, можем да го направим само по този начин. Искаме съответните групи да разполагат с по-упростени, по-лесни разпоредби, също така Комитета на регионите може да играе ролята на платформа на европейските групи и да следи тяхната работа. Това е господин председател. По това са въпросите, върху които исках да привлека вниманието ви. Мисля, че имаме нужда да сближим позициите си с Европейския парламент. Е, целта е да усъвършенстваме една съществуваща система, която при това няма да има е, бюджетни последици. Може би трябва ще успеем да насърчим създаването на европейска група в региони, в които нагласата е по-консервативна и да насърчим създаването е, на териториални власти на трансграничка основа и по този начин ще се насърчи развитието. Също така ще насърчим включ участието на групите в, раз, раз, в различни а, политики, а не само в областта на политиката на сближаване. Това е което исках да кажа. Благодаря ви за възможността да се изкажа. и се надявам, че вие ще споделите философията на Комитета на регионите. Благодаря. Сега бих дал думата на нашия докладчик господин Целер, след което ще помоля онези от координаторите, които присъстват, също да се изкажат. Благодаря, господин председател. Благодаря на господин Делабар и на Комитета на регионите за това, че така ангажирано работят за европейските групи за териториално сътрудничество ЕГТС. Е, разбирам от думите ви, че вирусът ЕГТС очевидно ви е заразил. Той е и замислен за това да заразява. Това е сравнително нов правен инструмент, но има вече много ЕГТС-та, много региони, изчакват създаването на такива групи за териториално сътрудничество. Мисля, че това е крайно необходим инструмент за териториално сближаване в Европа. Защото в държавите членки граничните, пограничните региони обикновено са именно регионите, които са економически по-изостанали от центровете. А Териториално сближаване в Европа може да има само чрез трансгранично сближаване по границите на държавите членки. Много от пограничните региони са осъзнали това и именно за това съществуват европейските групи за териториално сътрудничество. Комисията много правилно иска да актуализира, като разшири приложното поле е, на регламента относно Европейската група за е, сътрудничество, като дава възможност за сътрудничество не само между погранични региони на страни членки, а и с трети страни. Спектърът от теми, по които се работи в рамките на ЕГТС също се разширява в регламента. Публичните предприятия получават възможност да основават ЕГТС-та или да бъдат членове на такива. Проблемите, господин Делабар вече ги изтъкна, за което му благодаря – в самите региони и в комитета на регионите ще има всъщност най-малко проблеми. Но а, големият проблем е, че не е известен този инструмент ЕГТС. Той не е известен дори между колеги тук в парламента. А, трябва да популяризираме съществуването на този инструмент, за да може той да бъде използван пълноценно в е, регионите с цел трансгранично сътрудничество, защото, уверявам ви, инструментът е изключително полезен. по отношение, в сравнение с другите пет проекто регламента, този проекторегламент всъщност е последователно продължение с разширяване на обхвата, а не изменение. И тук на преден план са не парите, не кохезионните и структурните фондове, така че инструментът като такъв би могъл да бъде по-бърз и по-удобен, отколкото останалите. Споделям мнението ви, че сегашното председателство на съвета, за съжаление, не се възползва от шанса да отдаде приоритет на този регламент и че в момента от нас се иска да убеждаваме и агитираме по много фронтове. Съгласен съм и с вашите предложения за усъвършенстване, за подобряване на регламента. Те са много разумни. А сега те първа ни предстои същинската работа, не вашата в Комитета на регионите, защото вашите колеги очевидно са убедени от, в ползата на този инструмент. Говоря за работата по прилагането на този регламент и на останалите стратегии на Европейския съюз. Така че ще имаме още работа в страните членки и разчитаме на вашата подкрепа, както и на подкрепата на Комитета на регионите. Ďakujem pekne, nebudem dlho, pretože благодаря. Последния път говорихме на тази тема. Аз искам да похваля работата на господин Делебар. Всичко, което каза той съвпада с позицията на парламента и не мога да разбера защ... какъв е проблема на датското председателство, защото колкото по-бързо се въведе този регламент, толкова по-бързо регионите ще изпитат полезните ефекти от него. Разбира се, че наистина е недостатъчна информацията за този инструмент в държавите членки. а, така буди загриженост, че няма особено масово участие в тази възможност за териториално сътрудничество. Онези, които за първ път се сблъскват с темата, сякаш се плашат от голямото административно бреме. А практиката показва, че причини за уплах няма. Напротив, трябва много смело да се пристъпи към действие. Но а, ние обсъдихме вече тези неща. Както каза колегата, най-важното е да продължим сътрудничеството. Благодаря. And the last speaker is François Alphonse. Е последния оратор. Благодаря, госпожо председател можем да се присъединим към това, което беше казано. Европейската група е много важен и полезен проект за Европейския съюз. Инструмент, за... инструмент, който може да даде ново начало на европейския проект. Това е огромен потенциал за економическо развитие по силата на това, че тези групи са, имат трансграничен характер. Аз мисля, че в наш интерес да използваме максимално тези групи. Те не са свързани с повече бюджетни средства. И мисля, че това, което ни се предлага, е много смислено, много прагматично. Не би трябвало да бъде проблематично. И нашият председател призовава датското председателство, то е, е, за да ускорим нещата. Искам да помоля Мишел Дълбар да коментира. Ah, Iosif still. I'm sorry, I didn't notice you. Mulțumesc, doamna președintă. Foarte scurt, îl felicit pe coleg. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на колегата Делабар. Ще бъда кратък. Естествено, че такава една група е изключително полезна и това става ясно и от доклада на нашия докладчик. Местното управление и другите органи на местната власт могат да се възползват от този инструмент и от това те ще извлекат само полза. Не бива да забравяме, че 79 различни организации и акредитационни центрове т.е. броят им в държавите членки е голям. По-добре е да има едно гише, да спазим принципа на едно гише. А, къде е проблема? В края на работния документ се посочва това. И то много ясно в това отношение трябва да се направи нещо. Става въпрос за това, че се призовават държавите членки да, пред, да хармонизират мерките е, за прилагане на програмата по по-ефикасен и кохерентен начин. Просто не бива повече да има произволни правни тълкувания. Администрациите на държавите членки – непременно трябва да осъзнаят за териториално сътрудничество. Няма за задача да се занимава с регионална политика, т.е. не са необходими становищата и разрешенията на различните министерства. Ако това стане ясно, ако това проникне като послание, ако се осъзнае, че именно в рамките на този регламент решенията се взимат на място, на местно ниво, тогава ще изпитаме ползите от него. Мари Терес Санче Смит. Благодаря, госпожо председател. Няма да повтарям казаното от колегите. Искам да приветствам Йоаким Зелер за уточненията в е, изказването му и съм съгласна с е, много от нещата, които той каза. Идеята за едно гише, предварителната оценка. Има обаче области, в които трябва да работим. Става дума за управлението с различните нива на компетентност в различните държави членки. Стигаме до неблагополучия, особено по отношение на служителите, които имат различен статут. Втората тема е свързана с управлението. Мисля, че местните фактори които осъществяват функции на, своят, на, на своята територия, те не трябва, не трябва да бъдат изключвани от европейската група. Това мога да ви кажа, че е огромна пречка, затормозява работата на Европейската група и по никакъв начин не способства за управлението на тези групи. Мишел, вие имате думата. Благодаря, госпожо председател. Няма да бъда, няма да говоря пространно, тъй като всички изказващи се в крайна сметка застъпиха тезата за ползата от тези европейски групи, за необходимостта от реформа на регламента и да се обърнем към председателството с искане да не го сключваме с законодателния пакет. Решението може да бъде взето много бързо, което ще даде тласък на развитието на групите за териториално сътрудничество. Госпожо председател, на 29 март ще проведем междуинституционална конференция по темата на тези европейски групи и там ще можем да сближим позициите между Комитет на регионите, Европейския парламент и да подкрепим е, една инициатива, която вече е реалност европейските групи за териториално сътрудничество е най-добрата структура за изпълнение на принципа на множественото управление. Нивото на управление не може да бъде само на едно ниво. Благодаря, госпожо председател. Благодаря. Благодаря. Приключваме тази точка. Сега продължаваме към 14 е, точка европейско териториално сътрудничество. Тук няма позиция от Комитета на регионите, но ще ви дам думата да представите онези теми, които бихте желали да дискутирате с нас. Госпожо председател, жалко, че няма представител на Комитета на регионите по тази точка. Сега му е времето да разговаряме с тях, но разбрах преди обяд, че те няма да присъстват. Надявам се, че ще можем да работим съвместно, обаче в бъдеще с Комитета на регионите по тази тема. Вчера получихте обновен документ по електронна поща. Има нови предложения. Няма да навлизам подробно в всички аспекти, нямаме нужното време за това, но ще се спра на няколко въпроса. Първо, бюджета. Миналия път разговаряхме по тази тема до известна степен – 84 ти член от общия регламент разглежда този аспект и парламентът, според мен и нашата комисия, трябва да предложат 7%, които в повече е, към процента, който е заделен и предложен от комисията по този въпрос. Мисля, че предложението е добро, защото бюджетът е, наистина не е достатъчен. Като добавим тези 7%, ще имаме по-добра възможност да стигнем до по-добро предложение в сравнение с направеното от а, е, е, комисията. Що се отнася направления А и Б? 50% гъвкавост вече имам механизъм, който е, е създаден обаче. Мисля, че комисията трябва да предложи добри аргументи, защото според мен е, нещата не са толкова добре. Комисията заявява, че до момента този механизъм не е влизал много активно в действие. Половината държави членки са се възползвали от него. Ако твърдим, че ще се увеличават сумите във всяко направление, не бива да забравяме, че в момента са в ход преговорите и не знаем какъв ще бъде а, окончателният бюджет за тях. Затова необходимо е и за този период да имаме 50% гъвкавост. По-нататък, с докладчицата в Сянка говорих по този въпрос за съфинансирането и дъла по съфинансиране. Комисията предлага 75% за всички държави членки. Аз съм за това, но подробно ще разгледаме и това предложение. Тук става въпрос за връзка с 110 член от общия регламент – ще трябва да разговаряме с докладчика по регламента. В момента не е тук, така че в последствие ще продължим тези разговори. Имам едно предложение към комисията. В общия регламент в 111 член става дума за съфинансирането и размерите на съфинансиране. Териториалното сътрудничество не се упоменава изрично – Въпросът ми е, то влиза ли там или не? По отношение на тематичната концентрация, ние изслушахме преди малко ораторите, гости по основните теми. И четирите теми в териториалното сътрудничество наистина са изпълнени с предизвикателства, защото трансграничните проекти много сериозно се отличават от другите програми. Предлагам в териториалното сътрудничество да има три задължителни теми и една факултативна. Всяка една държава може да направи съответно своя избор. Очаквам да чуя от комисията дали има други конкретни проблеми, които се очакват. Що се отнася до четирите теми, четвъртата тема и макрорегионите. Тук има проблем. Ако държавите трябва да избират тези четири теми или тематични области, на макрорегионално ниво трябва ли да се придържат именно към тези четири теми? Ако да, тогава ще възникнат проблеми, свързани с изпълнението на макропроектите. Това е също един въпрос, на който трябва да се намери отговор. По-нататък. По отношение на опростяването. В регламента за териториалното сътрудничество има възможност за обединяване на а, органите за контрол и одит. Не е задължително обаче. Това е възможно за упростяване на програмите по отношение на финансирането. Аз лично подкрепям твърдата ставка за териториалното сътрудничество. 15% е, според мен са добро ниво. Аз лично бих предпочела да е по-висок този процент. Защото от малките проекти почти половината средства обикновено отиват за административни разходи. С други думи има основания да увеличим този процентен дял. Що се отнася до сътрудничеството между различните фондове и съфинансирането, вчера говорихме за общия регламент и аз бих искала да попитам комисията, защо в 88 член от общия регламент териториалното сътрудничество се изключва а, по отношение сътрудничеството от различни фондове. Дали териториалното сътрудничество попада там или не, е моя въпрос. Ще има ли е, връзка между териториалното сътрудничество и е, социалния фонд? Могат да се излекат ползи а, е, от това, от подобно начинание, а, е, защото е, ще има увеличение на заетостта. Всички технически аспекти и работния документ следва да бъдат разглеждани, но ще оставя подробностите и по-специфичните аспекти от документа за по-късен етап – ще се върнем и на предложенията за изменения през нашите заседания през месец май. Тогава имаме две заседания. С интерес очаквам да чуя вашето мнение. По всичко това ще работим, разбира се, с докладчиците в сянка в бъдеще по доклада. Докладчиците в сянка сигурно искат да се изкажат. Мари Терес има думата. Благодаря. Искам да благодаря на докладчика за високото качество на доклада. Тя прояви голяма прецизност. Когато говорим за бъдещето на политиката на сближаване, трябва да сме наясно, че сътрудничеството е много важно. В условията на криза трябва да приоткриваме на ново европейската интеграция – Обедена съм, че Европейския съюз ще бъде изпълнен на смисъл само ако се осъществява на трансгранична основа. Нека сега да разгледам някои проблеми. Първият е свързан с бюджета. Какъв бюджет искаме в доклада? Ние искаме 7% увеличение за политиката на сближаване. Комисията предлага 4,48%. Повдигат се някои въпроси. Ще приемем ли тези допълнителни средства в политиката на сближаване, но ако искаме най-обикновено увеличение. Очевидно трябва да разговаряме с колегите от комисията по бюджета. Обедена съм, че ние трябва да проявяваме амбиции. Имам още един въпрос към комисията, свързан с разпределението на средството. Докладчите в Сянка искат разпределение на средствата по програми, сътрудничество, за да няма неблагоприятни ефекти. В моя регион проектите са блокирани, тъй като испанската част е изразходвала всички кредити. Това е неприемливо. Също така искаме детайлна информация за предоставените изразходвани кредити. Как да избегнем то това изчисление по държава членка разпределението се осъществява последния начин. Всяка година възоснова на демографски критерии ние трябва да поискаме легитимността на една инвестиция и ползата от програмата трябва да са основните критерии. Уточнява се, че плана за финансиране се осъществява без да се разпределя по държава членка. По същия начин гъв... географската гъвкавост на някои дейности извън програмите е твърде е, стрикно. Ако иска да се запази лимита от 500 км, трябва да си зададем въпроса дали е необходимо да се запазят 20% максимум по инвестиции извън програмата. Възникват и други въпроси за процента съфинансирано. финансирано как да направим, как, как да направим така, че трансграничните инвестиции да бъдат атрактивни. Комисията предлага за териториалното сътрудничество процент на, на съфинансиране от 74%. par nature plus комплике Je me demande si l'incitation sera suffisante. La Commission pourrait Комисията може ли да ни представи оценка на средния процент за финансиране от средствата от, от организациите, управляващи програми? Също така, техническата помощ е, е важен въпрос. 100, 500, 500 105 е много е неудачна величина.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 Тази сутрин казах, културата отсъства в тази концентрация. Аз мисля, че ние можем заедно с Ян Обрик да реформулираме тематичен приоритет 6 в полза на културата. Искам да напомня по въпроса за координация на Европейския социален фонд, че териториалното сътрудничество изисква всичко да се финансира с един фонд ФЕДЕР. Правилата са много сложни, ние трябва да се пазим, да не осложняваме повече изпълнението. Споделям становището на докладчика за необходимата адаптация на индикаторите към целите на териториалното сътрудничество и упростяването на правилата за спазване на изискванията. Що се отнася до управлението и контрола и въпроса за сливането на органите за управление е, смятам, че е необходима гъвкавост. Органите за сертификация могат да имат експертно, експертни познания. И накрая няколко забележки. Макрорегионите не могат да бъдат разделени. Те трябва да бъдат финансирани от програми с други цели трябва да внимаваме и с принципа на партньорство, за да не се умножава броят на партньорите. Освен това ми се струва, че времето за оперативните програми е малко недостатъчно. Благодаря още един път на госпожа Манер за работата. Thank you, Франсуа Алфонси. Франсуа Алфонси. Благодаря, госпожо председател. По този доклад аз мисля, че е необходимо да отчетем факта, че ситуацията е, е доста различна. Условията са различни. в, е, има е, крайбрежни региони, плати, планински региони и имайки предвид е, тази специфика, смятам, че е малко неудачно да се търси тематична концентрация. И мисля, че тази амбиция на комисията за акцент върху Федер е много е похвално но имайки предвид опита, не смятам, че това не е много адаптирано към ситуацията. Ето защо смятам, че имаме нужда от повече гъвкавост. Още нещо, което притеснява и мен, и други, а именно идеята за границите е идея свързана с сухопътните, е, сухоземните граници. Аз мисля, че трябва да приемем, че този критерий не е единственият валиден. Корсика, например, няма възможност да сътрудничи с Балярските острови. Ето защо всички островни региони трябва да могат да изграждат разгранични програми за сътрудничество. И накрая сумата на бюджетните кредити за трансграничните проекти е твърде неамбициозна. Мисля, че целите, които си представяме, трябва да съответстват на амбициите, които си поставяме и трябва да съответстват и на инструментите. Когато искаме по-добро вза... взаимоотношение между цената е, и резултатите, е, мисля, че трябва да предвидим по повече средства. Благодаря. Благодаря. Николас Мартин, желаете ли думата? Комисията има думата. Thank you very much. Много благодаря, госпожо председател. Ще засегна някои от по-конкретните въпроси, на които бе спряно вниманието. Докладът е много ясен, а днешното изявление е също много ясно. По, по отношение на кръстосаното финансиране и многото фондове, подхода, различни фондове към а, териториалното сътрудничество. Член 88 от общия регламент трябва да се разглежда всъщност тази разпоредба в рамката на общия регламент, който води до тематична концентрация и по-голяма гъвкавост. За това според комисията не е необходимо да има тези е, разпоредби, защото в регламента териториално сътрудничество има конкретна възможност да се предостави финансиране, инвестиции в рамките на приоритетите за инвестиране от СФЕ по смисъла на регламента за СФЕ. Така че не е необходимо да се използват фондове от Европейския фонд за регионално развитие в този смисъл и не е необходимо да се осъществява кръстосано финансиране в този смисъл. Тоест, това не е механизъм, от който има нужда, защото той вече е изграден чрез препратката, която се прави с е, инвестиционните приоритети по СФЕ и приоритетите. По въпроса за тематичната концентрация. Тук има по-голяма гъвкавост, разбира се, за европейското териториално сътрудничеството, отколкото за Европейския фонд за регионално развитие. Защото няма конкретно изискване за определене на процент за конкретна тематична цел. Става въпрос на, за избор от, на 4 от общ списък 11 тематични цели. Е, отново подчертавам голямата гъвкаво, що се отнася приоритетите за инвестиране по тематичните цели. Идеята е, тук е, е че всичко това е еднакво приложимо. Можем да изградим един механизъм който може да се оказва въздействие чрез финансирането именно в е, хода на избор, който държавите членки ще имат, в зависимост от техните цели по отношение инвестиране на средства. Ние не бихме желали да се смекчава тази възможност. Ние искаме да има концентрация е, имайки предвид наличните средства. Анализирайки сегашните програми по европейско териториално сътрудничество, стигаме до заключение, че Наистина по този начин ние отговаряме на всички възникнали потребности и е, по отношение на изключението, което се предлага за е, четвъртата евентуална тема би ви предизвикало проблеми. Що се отнася до елиминирането на 15% възможност за прехвърляне между направленията в текущия период. Причината, поради която а, не заставаме зад това предложение, е, че първоначално финансирането а, крайна сметка е предвидено по този начин, че да може да се уточни и да отговори на необходимите корекции, които се изискат от държавите членки. И това е възможно и това се прави. Нивата са доста под максимално заложения прак. Разбира се, ние не виждаме конкретна причина да добавяме в този смисъл друг елемент, който вероятно няма да допринесе за усъвършенстване на системата. По отношение начина по който се а, е, разпределят а, е, средствата, да, поддържаме а, е, подхода по настоящем, а именно за държавите членки има разпределени средства за направленията, а самите държави членки имат гъвкавост по отношение разпределението на тези средства към транснационални трансгранични програми в зависимост от е, начина по който се разработват тези програми. Разбира се, има преговори между държавите членки и комисията в е, хода на определене на програмните области. Дали може да се премине към разпределение по програми? Според нас това ще предизвика проблеми. И не е аргументирано. когато програмата според е, разпоредбите в регламента в крайна сметка се подготви и се вземе решение за разпределенето на средствата според е, приоритетите, вече няма да има разлики между държавите членки, които да се отличават от спецификите на самите програма. 150 км лимита. Този въпрос непрекъснато се задава. Обосноваването на трансгранична дейност е една конкретна характеристика, която разбира се се отнася към държави членки с сухопътна граниш, граница помежду си по този начин могат да се разгледат различни предизвикателства, да се дадат отговори на съществуващи проблеми в економическото развитие на тези държави. Когато има морска граница, естествено обстоятелствата са съвсем различни. Трябва да има момент, в който вече не е възможно да се приближи концепцията на морска граница към сухопътна граница. И е, независимо кака, какъв лимит се избере, 150 или друг, и друг лимит, просто това няма как да се случи. Но комисията приема всичко това, защото ако изобщо няма граница, тогава се размива на практика идеята за трансграничност. Но както и да е. Трансграничното сътрудничество разв... Е, дава възможност да има сътрудничество между региони, които не могат да се възползват от трансграничното. По отношение на съфинансирането и ставката за съфинансиране. Подходът беше да се опрости съществуващата система, да има единна ставка за съфинансиране. Това се поддържа на високо ниво. Ще можем, разбира се, да е, анализираме текущите програми за европейското териториално сътрудничество, да предоставим данни относно средните ставки за съфинансиране по различните направления. Това може да се направи но според комисията това е опростяване, защото се избягва е, трудността за всеки отделен случай да се изчислява ставка за съфинансиране. Не виждаме тук е, никакъв проблем по отношение децентрализирането на инвестициите. По-нататък. органите за управление и за сертифициране в даден момент трябва да се наложи опростяването, ако мога така да кажа защото може би процес, който за нас е опростяване, не е опростяване за конкретна държава членка, но комисията ще направи необходимото, за да предложи различни разпоредби, правила за бенефициерите, за ползвателите, за всички страни, които участват в процесите и в програмите по европейско териториално сътрудничество. Не се предвижда да има отделни такива органи, между другото, защото ние не виждаме добавена стойност в такова решение по отношение на управлението, контрола на финансовите потоци. Това може да бъде обединено в дейността на един орган. Господин госпожо председател. Това са основните въпроси. А, има само още един записал се оратор. Никос. I, I like... И, искам да се върна отново на а, политиката за сближаване. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia kaikille Благодаря на всички, които се изказаха. Мненията им ще улеснят работата ми. И бих искала да разговарям с докладчиците в сянка на двустранна основа. Кратък коментар по два въпроса, тъй като нямаме време. 150 километра. Комисията коментира въпроса. Аз поделя мнението на комисията, защото 150 км е разумна идея. Хубаво е да сложим някъде границата. И проблемът повдигнат от господин Алфонси за островните региони можем да проведем по-детайлна дискусия. можем да направим някои промени по бюджетното разпределение. Средствата в момента се разпределят възоснова на населението. Може би можем да използваме и друг критерий, освен населението. Та, да, ще продължим да работим по въпроса. Председателката, сега можем да се върнем към доклада за Кохезионния фонд. Никой иска да се изкаже. Виктори, ти искаш да кажеш нещо. Просто исках да предложа, тъй като сме в много ограничен състав, аз разбира се ще остана да изслушам въпросите и коментарите ви. Може би обаче, ако се съгласите с мен, да продължим на друго място, друг път. Благодаря само няколко бележки от страна на зелените. Политиката на сближаване се състои не само в економическо насърчаване, а и в сближаване в социално и политическо отношение. Затова Кохезионния фонд трябва да обединява всички тези цели в рамките на тематичните си приоритети, за да няма противоречия. Тоест съчетаване на приоритетните теми от една страна и от друга насърчаване на такива структури, които са адекватни на съответния регион и неговия а, неговите потребности. Всяк, всеки регион има свой приоритет, например енергетика, екология и така нататък. Само така няма да се прахосват средства. Освен това, кохезионната политика има за цел да сближи регионите на Европа. Това всички го знаем, но между а, регионите има огромни разлики. Има а, необходимост в самите региони да се установят разликите вътре в регионите, да се преодолеят вътрешните неравновесия. За целта също са необходими средства. След проучването, което ни беше представено, трябва да кажа, че на фона на економическата криза се променя статутът на регионите. Три гръцки региона се три гръцки региона са с понижена категория. Очакват се и по-драматични промени. Ще расте безработицата, ще има повече бедност, ще намалява брутния национален продукт на глава от населението. Не можем да работим с данни от преди кризата. Необходими са ни нови данни за тези региони. Освен това, искам да подчертая, че за мен много основателно. В кохезионната политика градовете играят важна роля, но те играят не по-малко важна роля по отношение на борбата с измененията на климата и опазването на околната среда. Голяма част от европейското население живее в градовете и толкова по-голям е техния потенциал. Но а, политиката на сближаване трябва да обхваща и а, региони, които имат висок доход на глава от населението, защото те пък също имат свои специфични проблеми. Необходими са ни специфични, адекватни на потребностите на регионите инструменти. Ето да вземем Connecting Europe мрежата. Това са трансгранични връзки, разбира се, но връзки между отделни острови, да кажем островни региони или планински региони, ето между, за връзките между, за сближаването между е, островите не сме направили достатъчно и особено ако говорим за Гърция, това е въпрос важен не само за гърците, но и за европейските туристи, които прекарват отпуската си там. Естествено, че когато говорим за мобилност, ето друг въпрос, трябва да говорим за устойчива мобилност, но и за мобилност не само между градовете и вътре в градовете. Трябва да говорим за екологични превозни средства, ако става въпрос за островите, екологични кораби, които да правят връзката между тях. Τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου. Άρα λοιπόν да помислим за, на, за изпълнение на всички цели, които си поставя парламента във връзка с измененията на климата. Кохезионната политика може да допринесе много. Естествено, че трябва да се продолеят економическите проблеми на тези държави, но а, трябва да внимаваме а, регионите да не бъдат наказани заради това, че са в неблагоприятно положение. Очакват се проблеми във връзка с сближаването, но има региони, които не бива да страдат от това. Също искам да повдигна въпроса за участието в вземането на решения на регионите, на регионално ниво и на държавно ниво. Трябва да се взема предвид мнението на местните органи, за да могат те най-добре да определят своите конкретни приоритети. Изключително важно е партньорските връзки да бъдат укрепени и разширени. Когато едно решение се взема съвместно от социалните партньори, местните органи, регионалните органи и държавното ниво, то е по-добро решение. И в заключение, говоря, искам да кажа две думи за Connecting Europe. Казах вече, е, островните райони трябва да получат възможност за по-добра връзка е, помежду си, по-добра инфраструктура. Трябва да има екологични кораби, за да не се вреди на околната среда. Още нещо искам да кажа регионалното устройство и планирането. Различните региони и централните държави биват принуждавани към мащабно регионално устройство защото сближаването обхваща не само економически аспекти, но и аспекти на политиката за опазване на околната среда. Дигнахте толкова много въпроси, че не знам дали Виктор ще иска да отговори на всички тях. Дори няма да се опитам. Честно смятам, че Кохезионния фонд не може да бъде турбата на дядо Мраз. И второ, има някои правила и тук приветствам идеята – че без сериозен бюджет за политиката на сближаване, идеите, проектите и докладите ще си останат само теоретични разсъждения без никакъв ефект. Така че искам да имаме бюджет. Това е причината, поради която имам сериозни съмнения – за макроекономическите условия. Отхвърлям това. Повдигам, имам въпрос и за резерва за изпълнение. по данните, информацията, статистическите данни. И аз така смятам. В кризата разликата между бедните и богатите се задълбочава. Нека да държим сметка за това. Но в мой доклад решението на само... Аз съм за това да създадем възможност за спестяването на енергия в жилищата – проблема за климатичните промени и действията, които трябва да предприемем. И по-нататък дискусията по топофикациите и централите с комбинирано производство. Според мен и не само според мен, това е възможност да решаваме проблемите. Connecting Europe е, е само една част от отговор, от който имаме нужда на проблема с трансграничните връзки между държавите членки. Трябва обаче да вземем решение за ясни правила и да отложим страховете на някои държави членки. И накрая аз съм напълно за това околната, маркери за околната среда да бъдат включени в правилата на Кохезионния фонд. Така че когато започнем предварителните проучвания, тези маркери не само да бъдат взети предвид, но и е, да получат адекватен отговор от е, е, съответните власти. Както на етапа кандидатстване, така и на етап изпълнението. Защо? Аз призовавам комисаря Поточник да представи нов проект за регламента за оценка на въздействието върху околната среда, за да сме сигурни, че тези условия ще бъдат спазени и да запазим баланса между околната среда и развитието, климатичните промени и необходимостта да придадем по-човешко лице на градовете. Но, разбира се, фонда за Кохизионния фонд не може да отговори на всички проблеми. Има граници и аз ще се съобразя с границите, очертани от комисията. Благодаря за участието на всички. Председателката с това приключвам заседанието. Отлагаме за следващото заседание дискусията за жилищата. Следващата среща е 26 април. Благодаря. Благодаря и на преводачите.